Right, welcome everybody. We've now got, uh, I think most... Добър ден! Добре дошли на всички. В почти всички групи вече са представени. Зная, че е трудно в понеделник да се намери е, зала, е, но раз... забелязвам, че белгийците са успели добре да се настанят. One, two, three, four. Yes. Четирима. Нека приемем е, дневния ред. Не виждам някой да възразява. Опасявам се, че имам някои съобщения. Първо ви припомням, че утре няма да бъдем в тази зала, а в пленарната зала. Моля да си вземете документите. Е, в противен случай могат да бъдат изгубени. Е, сега информация за тристранните срещи по европейските фондове е, за рисков капитал и Европейския фонд за социално партньорство, предприемачество на 12 юни имахме тристранни срещи. Много напредък беше постигната. За 20 юни е следващата тристранна среща. По механизмите за е, финансиране на 13-14 юни. Имаше е, три странни срещи. Е, вече почти сме изготвили до край изискванията за капиталова адекватност като някои въпроси ще бъдат изчистени в настоящата седмица. Има някои оставащи големи проблеми обаче, възнагражденията, плановете при спасяване на банките и буферите на важните институции. Някои от тези проблеми трябва а, да решим. А, буферите, например, са свързани с регламента, така че трябва всичко да се разгледа в пакет. Следващата седмица предстоят други три странни срещи. По директивата за ипотеките. След гласуването миналата седмица. А докладчикът не е тук. Няма сега да се занимаваме. Ще се спрем на него по-късно, когато докладчикът се яви. Всъщност, извинете, имам и втора страница на съобщение. Трябва да ви съобщя за корекция в ЕМИР. Регламента ЕМИР. Всички езикови варианти са разпространени след преглед от юристите лингвисти. Съгласно правило 216 от правилника, ако няма възражения от комисията, ще бъде внесен текстът в пленарно заседание на юлската сесия в Страсбург. Трябва да има искане от поне 40 членове или от определен брой представители на политически групи, за да може да се подложи на гласуване. Сега да видим съдържанието член 14 и 85. Член 14, алинея 5, втория абзац, предвижда, че до 31 декември 2014 година трябва да се изпълни съответното задължение. Мисля, че корекцията е в месеца. Също така има промяна в изискванията за държавите членки в член 85 алинея 3 се предвижда внасене на отчети до 30 септември 2014. Така че в коригирания вариант втори абзац на 14 линея 5 отпада, а 85 линея 3 се привежда в съответствие с останалите текстове като се възприема редакцията на член 14 линея 5. В член 89 има промяна в смисъл, че срокът до който централните контрагенти и основните централните депозитори трябва да изпълнят задълженията си, се уточнява. Значи, не става дума за приемането на стандарта от комисията. Това е техническо уточнение. Така. Значи всичко е наред за следващите три странни срещи. Сега точка трета. Економически диалог с Белгия, обмен на становища с Стиван Ван Накере, заместник министър-председател, министър на финансите и устойчивото развитие, отговарящ за държавната администрация. Първо ще дам думата на министъра е, съжалявам, че трябва да, трябваше да изслушате всички е, съобщения, но това е работата на парламента. Е, след това ще има обмен на въпроси и отговори. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, с голямо удоволствие приех поканата като нов белгийски министр на финансите да участвам в по-нататъчния диалог с Европейския парламент. Много се радвам, е, че имам тази възможност е, диалога да продължи чрез среща с Постоянната комисия по економически и парични въпроси. През 2011 година Белгийското председателство отказа пълна подкрепа при преговорите за 6 пакета. Европейската визия и е, европейската традиция на моята страна се подразбират. Всички ви знаете каква е волята на Белгия да подпомага Европейския парламент. Е, Нашата страна има огромен принос към европейските идеали. Е, и за това е логично да участвам с вас в този економически диалог. С оглед на обстоятелствата, трябва да ви кажа, че економическото положение в Белгия е доста по-добро, отколкото в еврозоната като цяло. Според Националната ни банка, от началото на кризата, БВП на Белгия е най-стабилен в цялата еврозона – е, за съжаление, това а, не е достатъчно, за да сме удовлетворени, но ако погледнете първия транспарант, а, ще а, видите, че през последните 4 години Белгия е имала най-стабилни показатели на растеж. Това според мен може да се обясни с няколко причини. Първо трябва да споменем, че Белгия има много силна економическа база. Ето втория транспор, транспарант. Е, а, нетната позиция от към финансово имущество на белгийците е най-висока в еврозоната. 200% от БВП което възлиза на двойната задлъжнялост на а, е, публичния сектор. Това е един от недостатъците в Белгия, висока обществена задлъжнялост, но тя е до голяма степен преодоляна от е, силната финансова позиция на белгийските граждани. Второ, е, подходът на Белгия към кризата – и борбата с нея, според мен, беше много уместен. Правителството своевременно реши проблемите в банковия сектор, имайки предвид интереса на гражданите, на реалната економика и собствените си интереси. Затова така разпространението на заразата в белгийската економика много бързо бе спряно. С временни системи за подпомагане на безработните ние успяхме да преодолеем най-тежките моменти и избегнахме широ... големи съкръщения. Ако погледнете сега, безработицата е по-ниска, отколкото преди кризата. Това е един важен економически стабилизатор, особено временните системи за безработните е, ни позволиха е, да постигнем тези положителни резултати поне в сравнение с останалите страни от еврозоната. И е, последна бележка, която следва да бъде направена, е, тази във връзка с стратегията по време на кризата. Като цяло, мисля, че имахме много интелигентна стратегия за публични финанси. Програмата за възстановяване, е, прилагана от бългийското правителство, бе ограничена по обем и дефицита не успя да се раздуе. От октомври 2009 Белгия започна сред първите страни в Европа да осъществява процес на консолидация с бюджета за 2010-2011 година. И тази е, стратегия за е, публични финанси, която ще квалифицирам наистина като много интелигентна, е, се превърна в постоянно намаляваща разлика между задлъжнилостта е, на Белгия и средните показатели за еврозоната. Сега е, този показател за Белгия е 6,5%. Зная, че този е, довод е, не трябва да се преувеличава, това е все едно да имате треска и е, температура 39 градуса и да казвате, е да, да има съседа, има 40 градуса. Затова трябва не само да казваме, че е, стратегията ни е била интелигентна, но и този довод да го използваме интелигентно. Е, е, това съотношение в еврозоната беше е, близо 70% по време на кризата в най-тежко засегнатите страни и за това мога да кажа, че е, много добре сме се справили, но трябва да продължим да се придържаме към 60 граница. А, сега, а, економическото положение ни поставя сред най-добре справилите си, но разбира се, Белгия не успя да избегне напълно вниманието на финансовите пазари. Така, безпокойствата там а, бяха по три причини. Първо, високата задлъжнявост. Дългът в Белгия е 98% от БВП пети по големина показател в Европейския съюз. А, така че еволюцията не може напълно да преодолее нашата задлъжнялост. Второ, експозицията на, към финансовия сектор. През октомври 2011 година Белгия и Франция трябваше да се намесят, за да спасят банката Дексия, като е, отделят добрите от е, не толкова качествените активи и е, гарантират финансирането на останалите банки. И третия фактор беше, че нямахме пълноценно функциониращо правителство. От изборите през юни 2010 година имахме федерално служебно правителство. Той имаше мнозинство в парламента и можеше да направи необходимото за опазване на економическите интереси на Белгия, но пазарите не бяха напълно уверени в целесообразността на нашите действия. Е, трябваше първо да имаме успешно е, председателство на Европейския съюз, да докажем, че сме способни да изпълняваме международните си ангажименти. И въпреки това имаше е, някои притеснения поради нестабилността на правителството. През ноември 2011 година тези фактори достигнаха своята кулминация. Комисарията Рен ни уведоми, че ще прилага си 6 пакета от първия ден Стандарт е, и Poor's е, ни понижиха рейтинга, а лихвите стигнаха 6%, рекордно ниво. Това изискваше силна реакция. Новото федерално правителство, е, което встъпи в длъжност от 6 декември 2011 година реагира много категорично със средносрочна стратегия, основаваща се на три стълба. Държавна реформа, структурна реформа и многогодишен бюджетен план. Сега държавната реформа ние даваме економически и финансови средства и е, лостове на регионите, е, за да решат специфичните си проблеми и да гарантират економическото развитие. Е, много важно е действията да са ориентирани към гражданите първо трябва да се махне ябълката на раздора в белгийската политика. разделението на избирателните райони. Е, беше важно да се махне е, тази е, ябълка, да се ликвидира, за да не ни трябва в бъдеще период от 500 дни, за да формираме правителство. Второ, се прехвърлиха правомощия, за да се приспособят политиките към регионалните особености и трето, законът за финансиране на регионите да бъде допълнен чрез повече фискална автономия за регионите. Това е по държавната реформа. Вторият аспект бяха беше свързан с структурната реформа, увеличаване на заетостта. Това беше основната ни цел. заетостта е сравнително ниска. С две години увеличихме пенсионната възраст. Възможностите за ранно пенсиониране бяха направени по-малко привлекателни и активирахме безработните, като се опитахме да ограничим обещетенията за безработица. И трето, многогодишният бюджетен план. Той се опира върху държавната реформа, и цели намаляване на дефицита до минус 2,8% през 2012. През 2011 имахме 3,7% дефицит, не 4,2%, както пише в разпространения документ. А, бяхме на ниво 3,7% през 2011 година и се надяваме, че през 2012 тази година ще имаме 2,8% дефицит, като ще балансираме бюджета през 2013 година. За 2012 година консолидацията а, ще бъде свързана с а, около 3% от а, БВП Пакетът се опира върху препоръки на международните институции. През 2014 година 53% от консолидационните усилия ще се опират върху разходи, ще се разшири данъчната основа, ще се увеличи е, данъчното облагане на капитала и свързано с околната среда. Реакциите на е, международните институции и пазарите на средносрочната ни стратегия бяха много благоприятни. Е, МВФ нарече тези реформи важна, значителна стъпка в правилната посока. Според Европейската комисия, Белгия отчасти е изпълнила 5 от 6 препоръки. Реакцията на е, пазарите, разбира се, е повече количествено изразена. Лихвите паднаха с повече от 2,5% от 5,8 на 100 до около 3,2 на 100 миналата седмица. Разликата с Германия се намали почти наполовина, даже повече от 366 базисни пункта до 174 базисни пункта. Трябва да ви кажа, че това е много добра новина за нашия бюджет. Разбира се, е, рано е още да се обяви победа. В краткосрочен план вниманието ни ще бъде насочено към 2,8% ниво на дефицит през 2012. Правителството 100 на 100 вярва, че ще постигне тази цел. В тясно сътрудничество с Оли Рен и неговите служби следим отблизо ситуацията. През януари и март правителството предприят допълнителни бюджетни мерки, за да гарантира изпълнение на бюджетните цели, въпреки спадащия растеж. През юли се предвижда нов рунд на бюджетен контрол и в този контекст е, беше добра новина пролетната прогноза на Националната Белгийска банка. Националната банка увеличи прогнозата си за растеж от минус 0,1 от БВП до 0,6% от БВП за 2012, което означава, че правителството е на добър път за постигане на целите си. Разбира се, и дългосрочната перспектива е също толкова важна. Е, в е, процедурата е, за прекомерното неравновесие бе констатирано, че Белгия трябва да увеличи външната си конкурентоспособност и да ограничи държавния дълг. Тези два приоритета външна конкурентоспособност и държавен дълг и изискват устойчиви политически действия на всички нива. Наистина, външната конкурентоспособност и намаляването на държавния дълг са и европейски проблеми и европейските институции поради това са и ще бъдат част от решението. В Белгия правителството е решено да продължава да инвестира в стратегията Европа 2020, за да преодолее трудностите. Какви полки могат да бъдат извлечени от ставащото в Белгия? с оглед европейското управление. Първо, шесто пакетът доведе до проследяване от близо наставащото с бюджета и преследване на бюджетните цели. Това е добра новина в един валутен съюз. Това, което става във всяка държава членка е много тясно свързано с ставащото в останалите. Ако в една държава членка има неравновесие, целият валутен съюз страда. С такава открита, отворена економика Белгия разбира по-добре от всички тези закони на еволюцията. Затова подкрепихме шесто пакета и идеята за европейско 6 месечи. Е, тези нови правила според нас не са ограничения, по-скоро стимул. Втората полука. Е, правилото е, за обратно квалифицирано мнозинство дава добри резултати. Това сега е лост, който категорично подобрява нещата в сравнение с миналото, когато съветът можеше да си позволява да променя правилата в хода на процесите. Приветстваме това и несъмнено то ще допринесе за превенцията в рамките на пакта за стабилност и растеж ние имаме преди всичко интерес да предотвратяваме корекциите по пакта, преди ситуацията да е станала непоправима. третият извод е, че добрата економическа основа, намаляването на съотношението на дълга, добрите публични финанси помогнаха на Белгия да излезе от кризата сравнително незасегната. Това показва колко важно в дългосрочен план е да съществува процедурата за прекомерното неравновесие, правилата за задлъжнелостта, директивата за националната данъчна уредба и а, укрепването на превенцията. А, сега, в заключение. Бълга... Европа все още не е излязла от кризата, но резултатите в борбата с нея са впечатляващи. Шесто пакета, фискал компакт, защитните стени, механизмите за солидарност. Както обича да казва Херман Ван Ромпой, Европа се придвижва напред чрез кризи нашият парламент одобри измененията, свързани с механизмите за стабилност. Аз цитирах в парламента Жан Моне. хората се променят само при необходимост, а необходимостта се поражда само от криза. мисля, че това е много вярно. Нашата страна приветства всички идеи, които сега са на масата и е готова да ги обсъжда на следващия Европейски съвет. Укрепване на ИВС, създаване на банков съюз, движение към политически съюз. Единственият отговор на ставащото е повече Европа, тъй като нашите съдби са повече от всякога свързани. Подчинен на това убеждение, с удоволствие ще ви слушам и ще отговоря на въпросите. И много ви благодаря за вниманието. We're just attending to the important matter of coffee. Сега. Раздават кафето, това е важно. Um, thank you very much uh, for... Благодаря за вашето изказване. Благодаря, че приехте нашата покана да участвате в това заседание. Това е всъщност един економически е, диалог в рамките на европейския семестър. Ние наистина много настоявахме по време на преговорите по шесто пакета да, да провеждаме подобен диалог, тъй като той дава повече прозрачност и дава повече демократичност на целия процес на финансово управление. Сега Давам думата на представителите на политическите групи, така както са се записали. Започваме с представители на социалистите. Благодаря, господин министър, госпожо председател. Благодаря, че приехте нашата покана. За нас е много интересно да изслушаме вашата гледна точка за кризата. Ще се спра на препоръките на комисията. Ако разгледаме различните препоръки на комисията и по, по, по-специално тези, които са е, отправени към Белгия, виждаме, че те се повтарят практически за всички държави членки, но има като че ли в последно време известни нюанси, като че ли има е, тона е, се смекчи към Белгия. Смятате ли, че то, това е така и това означава ли, че Белгия наистина е направила крачка напред? Второ, в препоръките се съдържат и много критики Комисията, разбира се, иска да се постигнат целите, но същевременно се опитва и да наложи модалностите, начините, инструментариума, с който да бъдат постигнати тези цели. комисията се опитва да шикалкави, ако ми позволите да се израза така, и опита се да наложи своите виждания за заплащанията, за покупателната способност а, и а, по контрола на цените и по-специално цените на енергийните продукти. Не смятате ли, че конкурентоспособността може да бъде насърчавана повече чрез иновации, отколкото чрез рестриктивни мерки. Вие като министър на финансите, как тълкувате тези препоръки на комисията? Смятате ли, че тя налага своите виждания? Второ. Комисията настоява за увеличаване пенсионната възраст аз не смятам, че това е че този проблем в момента е основен проблем за Белгия. В моята, в моята страна като че ли има повече така мнение, че пенсионната възраст трябва да се увеличава по естествен начин, а не с наложени отвън мерки. Как, как смятате, права ли е комисията и какво е вашето виждане по този въпрос? Трети въпрос. Комисията би искала да се намалят отчисленията, свързани с заплащанията и да има допълнителни данъци, така наречени екологични данъци, които да се наложи на транспортни отрасъл и на други. Вие казахте, че вашето правителство ще предложи един мини план за възстановяване и растеж. А, как, какви са мерките, които предвиждате? Какво ще залегне в този план? Дали подобни екологични данъци или а, намаляване на костоемостта на труда, отчисленията и така нататък? И последен въпрос. В вашето изказване пролича известна загриженост относно капитализирането на банките. Вие казвате, че това, или поне смятате, че това не, че не е роля на държавата, не е задължение на държавата и сте прав по принцип. Но същевременно вие твърдите, че бългийското правителство по някакъв начин трябва да, да даде гаранции за развитието, ако, примерно, еврозоната не се развива така, както искаме, както го направихте за Дексия. Аз в момента мисля за европейски, за испанския банков сектор. Смятате ли, че трябва да има един инструмент на солидарност, за борба дори с банките или за противовес на банките. Това са моите въпроси и бележки. Благодаря ви, господин министр. Да, да отговорят. На холандски. Мога ли да отговоря на холандски? Благодаря. Какво удоволствие е да мога да отговоря на Нидерландски. Да, е, наистина тона на, ба... на комисията се смекчи, защото ние спазихме пет от шесте препоръки и когато спазвате препоръките, като че ли нюансите, тона се смекчава. Същевременно обаче комисията препоръчва да продължиме реформите, но наистина го казва с един по-смекчен тон, с е, разбира се, вече не ни казват, не, вие нищо не сте направили. Да, в, в, изразните средства са смекчени, но същевременно комисията продължава настоятелно да ни припомня, че трябва да правиме дадени политически избори, че Белгия и ни казва, че Белгия в никакъв случай не е излезла от кризата и не е, е на спасителния бряг. Не, казват ни, продължавайте. Естествено, една криза не може да бъде преодоляна само за няколко месеца, но същевременно разполагаме с достатъчно поле за маневри, за да постигнем целите, които е поставила комисията. Смятам, обаче, че начините по които се постигат целите трябва да бъдат избирани от държавите членки и това трябва да бъде решение на държавите членки. Същевременно обаче не можем да пренебрегваме или да не, да не се вслушваме в препоръките на комисията и начина по който комисията ни а, налага или прави препоръки. В крайна сметка има, разбира се, абсолютно задължителни мерки, задължителни препоръки, а, обвързващи мерки, но същевременно и достатъчно поле за маневри. Тоест, за възможност за гъвкаво, гъвкав подход към изпълнението на тези цели. А, ние не, не прилагаме а, сега е, норвежкия модел, който при който хората работят до момента, в който желаят или имат а, е, възможността да работят. При нас нещата са малко по-други, правилата са по-други. А, колкото да екологичните данъци, Имаме 13 е, милиона спестени. Същевременно сме намалили дела на отчисленията на работодателите. Е, намалихме с 3% е, брутния. А, основно Основно данъци са наложени на капитала. Същевременно не може да се каже, че сме намалили на практика отчисленията на работодателите, но поне сме ги замразили, което в период на криза е доста добро постижение. Вие говорите за план за възстановяване, аз по-скоро бих го нарекал план за разви... растеж и възстановяване. Факта, е, че че възстановяването не беше финансирано от бюджета, е, беше благоприятно, т.е. Не се, не, се, не се наложи да прибягваме до дефицит, който а, е, да а, е, насърчи растежа. Направихме го не защото искахме, просто така се, така се наложи. И в крайна сметка един балансиран бюджет в период на криза е най-големия подарък, който можем да направим на предприятията, на нашите предприятия за, рекапитализ... за е, възстановяване на, на растеж. Колкото до рекапитализирането на банките, може да се говори с е, часове по този въпрос. В е, момента ние е, прилагаме мерки, подобни на тези, които се прилагат в другите държави членки, т.е. Рекап, рекапитализиране на банките. Не можем да се сравняваме с страните, които споменахте. Същевременно работиме в много тясно сътрудничество с комисар Алмуния и бихме искали да има все повече и повече частни инвестиции, т.е. да се върнем към онова благодатно положение, в което бяхме преди кризата. Силви. Благодаря, господин министър. А, ние ние всъщност направихме така, защото вие да сте тук след нас, защото поискахме подобен диалог чрез шесто пакета. Аз самата не съм бългейка, но искам да ви задам въпрос, свързан с макроекономическото положение. От една страна как смятате да изпълните препоръките на комисията, защото имам чувам чувство, че макроекономическия дисбаланс е много по а, с много по-лош ефект, отколкото финансовия. И второ, Вярно е, че Белгия винаги е играла голяма роля, важна роля за европейската интеграция. Как смятате, че Екофин ще може да вземе решение за един по-строг контрол? Разбира се, не става дума да, след, да, да се следим едни и други, да се е, дебнеме, а по-скоро да помогнем на всяка една отделна страна да тръгне по правилния път. Мисля, че въп... вашия въпрос е много интересен и за това може би ще започна с нещо, което не е чак толкова важно, но ми се струва от значение диалога в, вътре в Екофин, диалога с Европейският парламент. Диалога всъщност зависи от това да имаме еднакво виждане за действителността, просто да имаме общи референтни точки. Далечно от положителни резултати в един момент комисията каза, че, в, че проблем за нашата страна е, е част, задълж, част, частният дълг. А, и си, си казахме как така, възможно ли е в такава богата, богата страна като Белгия? Ами, оказа се, че просто не бяхме взели предвид всички параметри. Тоест, в а, наистина, просто трябва, трябва да, да, да, да, да влагаме един, един и същи смисъл в а, еднакви явления ако, ако, ако искаме да имаме един истински диалог, т.е. да имаме сравними статистически данни и да не може всеки да се, да се крие зад едно по-различно тълкуване на, на, на данните. Това е по-скоро един политически коментар, но ми се струва, че е от значение. Сега, вие попитахте на какво трябва да наблягаме. Аз ще ви отговоря по-скоро като биш министър на външните работи, в последно време Белгия загуби повече от 15% от дял на световните на пазари, както и много други държави членки, естествено. На практика всичките сме на едно, в едно и на едно и също държе, ако мога да кажа, но трябва да бъдем много по- по амбициозни, да, да помислиме по, как, по какъв начин да подпомогнем нашите предприятия, за да могат да се е, да достигнат някакъв растеж там, където този растеж е възможен. Що се отнася до макроекономическия дисбаланс или нестабилност, Мога да кажа, че доклада на комисията е по-скоро положителен, що се отнася до Белгия. Господин Алкадрауи спомена и индексацията, но по принцип, ако се сравниме с Франция или с Нидерландия, на практика ние не сме по-зле от тези две страни, що се отнася до конкурентоспособността, въпреки, че в Франция и в е, Нидерландия не се прилага принципа на индексация. Разбира сме, сме доста по-назад от Германия. И трябва може би да видим какви трябва да бъдат мерките, какви реформи да приложиме в, за ценообразуването от една страна, производството от друга страна, за да бъдем по-коректно способни. Благодаря. Филип Лам. Министр, велкам Ирин Брюселе. Благодаря. Госпожо председател, добре дошъл в Брюксел, господин министър. Силвия. Е, продължа казаното от Силви. Белгия е страна, в която има много системични финансови институции, макар че е малка страна, е, и всички те се оказаха в много лошо положение в началото на кризата. Вие бяхте е, член на служебното правителство. На една от тези институции беше отпусната огромна сума, но сега дали беше добре или зле, няма да обсъждаме това в момента, но но при всички случаи Белгия беше на ръба на пропаста, просто поради е, неадекватните действия на много от е, тези банки. В е, момента обсъждаме директива, която има за цел да наложи много по-обвързващи мерки, санкции на банките, освен ликвидност, леверидж, от е, няколко седмици се опитваме да преговаряме с един съвет, който е, не ще да отстъпи. А, така че, каква е вашата позиция в съвета? Вие като е, Великобритания или Обединеното кралство искате повече, е, по-строги изисквания или, или обратното? Вие, вие казвате да внимаваме, нека да не разклащаме лодката и да се опитаме да намериме най-малкия общ знаменател. Благодаря. Ако мога да е, обобщя, е, смятам, че е, ние сме скромни по а, територия. Но от економическа гледна точка не бива да се използва думата малък а, кът, за страна като нашата. Както казвате, а, понякога в дискусиите има повече а, амбиция в парламентите, а, отколкото да Мисля, че а, е роля на парламентите да бъдат амбициозни, включително Европейския парламент. Но мисля, че важното е да има воля да се стигне до нещо, което излиза извън думите. Да се постигне наистина степен на консенсус, която позволява да се напредне. Това също може да се определи като амбиция. Е да, но тук говорим за единодушие. Поздравявам ви, поздравявам ви в парламента, но в съвета има други правила и не само за реформите в финансовия сектор. Винаги трябва да се имат предвид малките рискове за изместване на, така, на интересите. Едни тръгват с идеята, други не я прегръщат. Необходимо е да се стремим към максимална степен на подкрепа. Вие знаете това. Вижте, ние сме амбициозни. А, казват ни, че обаче носи много голяма политическа отговорност. А, вие, а, вашата амбиция е обвързана с политическа отговорност, биха казали някой. Не, това не бих казал. А, в а, съвета а, трябва да има настоятелност а, при търсенето на а, обща позиция. Постоянно твърдите, че ние не бихме се отнесли към проблемите толкова сериозно, колкото вас. Е, не Знам, не разбирам реакцията ви. Не съм казвал. Може ли да отговоря на английски язик на току-що направената бележка? Това, което се опитвам да обясня, е, че не се стремя да квалифицирам Европейския парламент като по-малко или повече амбициозен, като повече или по-малко заед е, с амбициите, за които говорим. Не, ни най-малко. Казвам просто, че логиката на приемането на решения е различна в парламента и в съвета. Това а, не е а, неудобно, не е дискомфортно. Ролята на всяка институция е различна. А, във връзка с финансовата институция а, и финансовите реформи, и ясно е, че търсенето на общи позиции за това, което трябва да се направи от различните държави членки е от основно значение, защото специално в финансовите реформи за нас, белгийците, е много важно да действаме със съгласието на мнозинство. Да имаме единодушие, да имаме огромна група страни на едно мнение. Например, текста за, финансови, за облагането на финансовите операции. Давам пример. В споразумението на моето правителство, декларацията на новосформираното правителство данъка за финансовите операции, е нещо, което напълно подкрепяме. Обаче той трябва да бъде въведен така, че да се ползва от подкрепата на достатъчен брой страни, за да има реализъм. А, това е подходът, а, който обяснява защо в известен смисъл. А, дори когато а, се а, стремим към една амбиция, а, можем да подходим по различни пътища. Не знам дали отговорих на въпроса ви. Е, вижте, е, е, Белгия следи своя път. Преди 20-30 години Белгия беше в различно положение в сравнение с сега. Да, може би... Съм съгласен да се използва думата така небрежен. едно изменение беше предложено което, впрочем, беше вдъхновено и от Европейския парламент. По отношение на експортните кредити, Европейския парламент беше казал, че трябва да се направи така, че теглото на тези експортни кредити да не тежи повече от 100% в правилата за ликвидност. И тогава, когато се намеси бългийския министр, тази позиция все още не беше изцяло приета. Е, намаляването от 100 от, на 50 на 25% не означава небрежност. Не, е, просто като се изменят правилата, гарантираме повече е, тяхното съответствие с нуждите на реалната економика. Знаем, е, че е важен нашия износен капацитет. Това е от основно значение за нашите предприятия и за това съм много горче отстоявах националната ни позиция. Впрочем, това се вписва в логиката отстоявана от Европейския парламент. И това е един пример за случай, в който съветът не искаше да е, иде толкова далеч, колкото парламентът. Вие по-небрежни ли сте от това? По-хлабави правила ли предлагате? Не, не мисля. Uh, Председателката, благодаря за това, че се спряхте подробно върху... върху директивата за капиталовите изисквания. Надяваме се, че ще можете да продължите да подкрепяте парламента и при осъществяването на други негови амбициозни цели. Господин Епинг. Господин Ванекере. Позволете ми от името на бългийската делегация в групата на европейските консерватори и реформисти да ви благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Спряхте се на някои от основните елементи на бългийската конкурентоспособност. Нашата основна суровина, ако мога да се изразя така, е географското ни положение. Усилията ни да се възползваме от него – могат да допринесат както за нашето економическо развитие, така и за економическото развитие на Европа. Не се спряхте върху редица проблеми, които бяха на дневен ред още преди година-две и според мен все още не са решени. Ще ви дам за пример Дексия. Тя все още изпитва сериозни затруднения Белгийското правителство продължава да й предоставя гаранции в голям размер. Тоест, Дексия все още в голяма степен зависи от държавата. Въпросът ми е свързан с препоръките на комисията. В тях се повтарят едни и същи неща, като например индексирането на трудовото възнаграждение, значението на безработицата и процента на безработицата в сравнение с този в други страни, както и ниското участие на пазара на труда. Всички тези фактори са обвързани с значителната роля на профсъюзните организации в нашето общество. Поставих този въпрос на комисар Рен, но не получих отговор ако искаме да реформираме економическите структури, трябва да погледнем какво направи Германия преди 10 години. Преди 10 години Германия изпитваше много сериозни затруднения, но канцлерът Шрёдер успя да осъществи реформи, като получи и подкрепата на профсъюзните организации. Аз съм с впечатлението, че в Белгия Профсъюзите във френската част са много по-радикални от тези в фламандската. В сравнение с други европейски страни, в Белгия се провеждат много повече стачки, стига се дори и до отвличане на менеджери. Това се отразява неблагоприятно върху економиката. Мисля, че в основните препоръки към Белгия се правят косвени препратки към профсъюзните организации. Не се упоменават те конкретно. Въпросът ми е, в рамките на структурните реформи ще успеем ли да привлечем на своя страна профсъюзните организации или би било по-добре да ограничим възможностите им за действие? Господин Ван Акере. Мисля, че говорихте за слона, който е напуснал помещението, премачкал е оградата и вече вилне е в сафари парка. През тази година прогресивно ще намаляват обещетенията за безработица. Трябва да вземем предвид тази мярка. Трябва да вземем предвид също така, че от безработните се очаква да преодолеят разстояние от 60 км, ако в съответното населено място им бъде предложена работа. Преди не се предвиждаха такива изисквания. Взехме решение също така да увеличим същинската пенсионна възраст, както и да предприемем усилия за насърчаване на онези, които са безработни от по-дълго време. Предвиждаме, както вече казах, обещетенията им за безработица прогресивно да намаляват с течение на времето. Господин и заяви, че тонът на препоръките на Европейската комисия към Белгия определено е смекчен. С това, разбира се, не искам да кажа, че в момента всичко е чудесно, но искам да ви припомня, това, което казах преди това, а именно, че подобни процеси не може да се очаква да приключат в рамките на 6 месеца. Те трябва да се разглеждат в дългосрочен план. Не можете да ме обвинявате, че пренебрегвам проблемите, че не ги упоменавам. Вие заявявате, че слона едва ли не все още е тук в помещението. Но аз не мисля така. Мисля, че Белгия е на добър път поела е в правилната посока към осъществяване на препоръките на комисията. И според нас, приложената от нас стратегия е най-добрата за справяне с кризата. Но не бива да твърдите, че проблемите все още са пред нас и че само ги пренебрегваме. Председателката Юрген, има и други колеги, които са се записали за изказване. Исках само да знам дали някой ще се изкаже от името на Обединената левица. Филип Дебакер, Перванш Берес, Лиан. Някой друг иска ли да се изкаже? Юркен. Благодаря, Шаран. Ще се спра още веднъж върху индексирането, тъй като моето виждане по този въпрос е малко по-различно от това на колегата Епинг. От гледна точка на работниците и служителите, индексирането, разбира се, е нещо положително. То се възприема положително от работниците и служителите но има и политическо измерение. Индексирането е ефективен инструмент за борба с бедността. А борбата с бедността, предотвратяването на бедността са сред целите, които си е поставил Европейският съюз. Как възнамерявате да реформирате индексирането като инструмент, без да оказвате неблагоприятно въздействие върху борбата с бедността? Това ме отвежда и на въпроса за покупателната способност в държавите членки. Германското правителство има планове за изравняване на работните заплати с производителността. Какво мислите за това? Предлага се също така да се въведат повече косвени данъци и по-малко преки, това ще доведе до положение, при което данъчното бреме е много по-голямо за гражданите с по-низки заплати. Това противоречи на логичния подход, а именно да се облагат с по-високи данъци у нези, които получават по-високи заплати. И последният ми въпрос е свързан с статистическите данни, които ни бяха предоставени. Според тях задлъжнялостта на Белгия е малко по-висока от средната за Европейския съюз. Не е много голяма разликата, но според статистиката също така в Белгия се наблюдава и най-висок размер на имуществото, което притежават отделните домакинства. Не би ли било добре това имущество да се обложи с допълнителен данък? Следващият оратор, господин Ван Акер. Ще се опитам да ви отговоря на английски. Разбирам немски, но не го говоря толкова добре. Първо за системата за индексиране. Вярно е, че ако разгледаме внимателно броя на така наречените работещи бедни, то то е по-нисък от този в други страни. Може да се каже, че индексирането на трудовото възнаграждение е един от инструментите за гарантиране на доходите на домакинствата. На графиката сте видели, че що се отнася до економическия растеж, Белгия се справя доста добре. Системата на индексиране на трудовото възнаграждение може да се разглежда като един от инструментите за стабилизиране на економиката. В препоръките на комисията се твърди, че трябва да се гарантира съответствие между размера на възнаграждението и производителността. Това, което цитирахте във връзка с Германия. Показаното от колегата ви от либералите за сравнението с Франция и Холандия. Там няма система за индексиране. And the, the fact of having or not having an indexation трябва да се въведе дисциплина по отношение на колективното трудово договаряне. И това е по-важно от наличието или не на система за индексиране. Във всяка страна размерът на трудовото възнаграждение и промените в него трябва да съответства на промените по отношение на производителността. Държавите трябва да работят за логиката на колективното трудово договаряне. Господин Ван Епинг говори за властта на профсъюзните организации, за възможността им да се наложат. Аз бих казал, че по-скоро трябва да разгледаме възможностите за консенсус. Постигнахме стойност от 3% от БВП в рамките на една бюджетна година. Това е едно чудесно постижение, с което много малко държави могат да се похвалят. Това показва, че системата ни работи добре. Комисията е права, твърдейки, че разходите за труд и данъчното облагане на труда са прекалено високи, че трябва да се постигне баланс, като се облагат с данъци други единици, а не труда. Но ако погледнем процеса на фискална консолидация в Белгия, то според мен трябва да постигнем първо балансиран бюджет до 2015 година. За това ще са необходими огромни усилия, не само по отношение на разходите, но и по отношение на приходите. Същевременно ще трябва да положим и допълнителни усилия така че да се намалят разходите за труд, а те могат да се намалят, ако се понижи данъчното облагане на труда. Но това ще е много трудно. Защо? Защото в Белгия около 40 до 50% от гражданите живеят на about, uh, uh, живеят на 50 километра от границата. и имат възможност за избор на система за данъчно облагане. Знам, че парламентът работи за, създа... за постигането на равнопоставеност в тази област, в областта на данъчното облагане, но все още не сме постигнали такава равнопоставеност. Very careful about that. Така че трябва да осъзнаваме въздействието на избора си върху данъчната основа. Филип Дебагер, Перванш Берес и още един оратор имам записани в моя списък. Филип. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря, че се явявате тук. Много беше казано вече. Не искам да монополизираме времето на комисията с националната политика в Белгия но искам да взема отношение към някои от казаните от вас неща. Не засегнахме някои въпроси, които се поставят, когато погледнете към Белгия от Европа. Наистина ли Белгия възприема дългосрочен подход? и сме готови за строги мерки в дългосрочен план, при положение, че говорим само за краткосрочно реформиране на финансите. Комисията в момента дава доста оптимистични прогнози за 2013-2015 година. А, усилията за поддържане на бюджетния баланс все още не са дефинирани до край. Какъв а, подход ще възприемете а, по отношение на растежа? Пакета за стимулите? Какво ще направите за внасене на необходимите промени? Какво може да направи Белгия? Как ще гарантирате продължаването на процеса на реформи през едните години? Всичко това трябва да бъде отразено в плана за конкурентоспособност и растеж, изготвен от правителството. Първите сигнали, които стигнаха до мен, е, че първи, някои от мерките, които там може би ще бъдат предложени, противоречат на препоръките на комисията. Второ, също толкова важно. Разискванията за сложната държавна структура на страната. Много са управленските нива. Е, райони, региони, федерално равнище. Всички те имат свои бюджетни цели, които трябва да бъдат е, одобрени. Светлината на ставащото през последните месеци в Испания и е, регионалната задлъжнялост, искам да попитам дали вие сте предприели мерки, за подобряване на контрола върху регионалните и местните бюджета, за синхрон между различните нива на управление, така че бюджетните средства да се харчат по-резултатно. Дали има предвидна реформа на финансовите изисквания към различните нива на управление в Белгия? Може ли да се действа по-резултатно от гледна точка на бюджет? И в заключение, нещо, което казахте за неконкурентоспособното възнаграждение, трудово възнаграждение, пенсионна възраст и прочие. Някой път, когато говорим за европейски програми, оставам с впечатлението, че Белгия не прави достатъчно да приспособи собствените си програми за реформи, така че да ги съобрази с реформите в други части на Европейския съюз. Сега имаме многогодишен финансов план, който е голяма стъпка за Белгия. От инвестиции в старите сектори, е, традиционните сектори, се прехвърляме към инвестиции в е, транспорта, логистиката, научни изследвания. Това са наистина конкурентоспособни сектори. Те ще гарантират нашата конкурентно способна економика. Благодаря, е, господин Дебакер. Много съм благодарен, че говорим за белгийската економика, но казвайки това, вашия въпрос може лесно да бъде зададен и в Белгийския парламент. Искам да повторя. А, и го акцентирам. А, белгийските планове са разчетени с оглед на стратегията Европейски съюз 2020 година. Ако приемем белгийска стратегия и не можем да я обосновем с оглед приноса и е, към Европейски съюз 2020 година, това ще е чиста загуба на време. Не мисля, че трябва да има една и съща стратегия за всички страни, но всяка стратегия трябва да бъде в по-висока степен съобразена с Европейски съюз 2020 или Сабонския договор. Това трябва да е основна нишка в разсъжденията на всички държави членки. Мисля, че през последните 6 месеца а, в, а, показахме, че действаме именно по този а, начин след изборите много дълго време отне сформирането на правителството и за това то ще има много кратък мандат, само 30 месеца му остават, но ние ще използваме времето си изключително за реформи. Както знаете, е, внесохме план за стабилност и този план за стабилност бе съгласуван е, с федералните провинции и регионите в е, Белгия – е, предвиждаме по-висока степен на бюджетна автономия и промяна в финансовите правила. Така че регионите и провинциите да участват реално в бюджетната и в данъчна консолидация. Обеден съм, че е, нашия план вече дава резултат. Впечатлението ми е, че има така чувствителност към тази тема. А, има стремеж към а, отчетност, към търсене на отговорност. И за това мисля, че хората сега много повече осъзнават какво правим. Дават си сметка за него. А, непрекъснато съм в контакт е, с министрите, които отговарят за регионалните финанси. Е, убеден съм, че всички трябва да участват в полагането на тези усилия. А ако не се спазват правилата, трябва да има пък санкции. Първият ви коментар е свързан с това дали участваме достатъчно активно в европейските програми. През годините това във всички европейски столици е, е било трайна жалба така да се каже. Всички се оплакват, че не се използват достатъчна степен европейските средства, възможностите, които се дават от Европейския съюз. Но ако си заслужава да се зададе този въпрос, трябва да го направим заради регионалното ниво. Всъщност трябва да запитаме дали регионите достатъчно се възползват от европейските програми. В момента, в сегашния климат, много се а, говори за това какво може да направи Европейският съюз а, за своя бюджет. И за това е основателно да чуваме такива въпроси. Но за мен е изненадващо, че а, в много случаи Белгия има а, различно отношение към бюджета на Европейския съюз в сравнение с останалите. Всички като че ли твърдят, че Европейския съюз трябва да дефинира един много строг ограничен бюджет. Ние обаче като се ограничаваме, не стимулираме брутния вътрешен продукт и растежа. Мисля, че ако погледнете действията, предприемани от Белгия, не би трябвало да а, омалуважаваме това, което правим. Може да не сте съгласни, но така мисля аз. Госпожа Берес. Господин министре, искам да ви задам един въпрос, който не е свързан с Белгия, а с конкретните препоръки по страни в тяхната цялост. Ние тук много говорим за повече координация, напълно сме наясно че е, конкретните е, препоръки за отделните страни трябва да допринесат именно за това, но след договора от Мастрихт се говори много за координация по принцип и не сме напълно доволни от тази диалектика между координация и субсидиарност. Между Европейския парламент и националните парламенти това излиза в диалога, че Брюксел решава, Брюксел избира. Какво мислите в този контекст за евро... направеното от Европейската комисия за една страна, която добре познавам. Тя публикува препоръки на основата на актуализиран документ, изпратен на 4, 4 май а, а, миналата а, година а, от правителство, което вече не е на власт. А, и там се говори за програмиране от страна, всъщност говорим за 4 май тази година и за програмиране от правителство, което трябваше да остане още два дни на власт. Значи, колективно е начинанието, имате нужда от така авангарден принос от държавите членки в контекста на европейската интеграция. Как ще постигнем тази координация? И след това, вие какво смятате за условията, за предпоставките за данъка върху финансовите операции? Според мен тук се поставя въпроса за постъпленията, за приходите. Ние искаме да постигнем бюджетно равновесие. Аз съм поразена от това, че от а, е, сформирането на работната а, е, група а, е, през май 2010 година никога не е става дума и не е ставало дума за а, постъпленията. Мисля, че трябва много внимание да обърнем на този въпрос, защото хората, които живеят на 30 км от границата, се мислят, така се замислят за преместване аз живея в страна, в която и на, на място, в а, което съм по-близо до вас. А, Гърция е единствената страна ли е, която наистина трябва да възстанови държавните финансови? Мисля, че трябва малко по-отблизо да погледнем а, за заобикалянето на данъците, да постигнем известно данъчно хармонизиране, за да сложим край на някои неблагоприятни тенденции. Какво мислите? По първия въпрос искам да реагирам като си задам следния въпрос. Да смятаме ли, че работата на комисията а, е да дава съвети на правителствата? Или да описва ситуациите в отделните страни, като отправя препоръки към тези страни. Много са правителствата, които казват на комисията, вие си приказвайте, обаче други са сбъркали. Защото а, ние току-що сме встъпили на власт и не искаме да носим отговорност за това, което е направило предишното правителство. А, нали, това е част от политическия дискурс когато се водят обсъждания с националното обществено мнение, трябва да можете да изтъквате, че определени решения са вземани в миналото, че по-добри ще бъдат вземани в бъдещето, обаче как искате комисията да направи оценка, ако щете морална, в смисъл старото правителство е сбъркало, сега ще ви дадем на вас малко повече време. Не, не мисля, че това е възможно. Комисията трябва да бъде неутрална и обективна и единственият начин да го постигне е да е, и изготвя препоръки страна по страна, предназначени за конкретните отделните страни. Както се казва на английски, country specific. Когато е, бях министър на външните работи и в един момент попаднах в е, Пекин. Е, трябва да ви кажа, че след две години министерстване на, този, на тази длъжност се намирах сред 27-те министри на външните работи по старшинство на 10-то място. Значи, е, Живеем е, при модел, при който министрите се сменят. Избори се произвеждат. Във всички случаи обаче не можем е, да провеждаме политика, която се определя на основата единствено на сегашното правителство. Няма друго решение. Всички съвети а, са специфични, конкретни за отделните страни, независимо от правителството. А, нали, не, може да се каже, разбира се, е, е, да, еди какво си не е направено заради миналото правителство, обаче това си има своите граници. Е, нали, репликите не могат да продължават до, без, до безкрайност. Втората тема във връзка с нашата позиция за собствените постъпления, собствените приходи. Вие знаете, че Нашата страна по-скоро има волонтаристичен подход. Ние смятаме, че данъкът върху финансовите операции може да помогне да се намали членския внос на държавите членки и това трябва да бъде заето предвид. Но е по-важно е, да се разсъждава върху предложенията на комисията. Две трети и една трета е, на интелектуално ниво разсъжденията са много интересни, но нека най-напред се опитаме да очертаем а, е, нещо, което позволява най-напред и преди всичко да имаме а, такъв данък. Това зависи от а, голямото мнозинство, от почти единодушието а, в желанието да се участва в това начинание. След това ще видим как ще разпределяме постъпленията, след като този данък се превърне в действително. Лия. Мерси, Шарон. Благодаря, Шарон. Искам да ви задам въпрос по повод цифрите, публикувани на страница 6 на вашия документ. А, оказа се, че не е документ, който вие сте предложили. Става дума за предвиждания за растеж 2013 година. За Белгия се предвижда раст... растеж от 1,2-1,3%. А също времено Комисията предвижда дефицит от порядъка на 0,3% и отрицателен растеж минус 2,1. Бихте ли ми обяснили, защото явно има някакъв проблем с свързан с методологията за изчисляване, защото в крайна сметка мисля, че цифрите на комисията ще бъдат а, а, взети предвид. Ако дефицита е минус 3,3, най-вероятно дефицита е и растежа на отделните държави членки ще бъде преизчислен в обратен ред с отрицателен знак. Така че, какво ще правите вие? Дали ще подкрепите италянците, които предлагат преразглеждане на графика, или ще приложите економии, строги економии, които, който пък ще спре растежа, ще замрази растежа, или ще ще вземете преди вашите цифри за 2013 година и ще вземете, ще предприемете мерки, но с, с, е, като разбира се има опасност за замразяване на растежа или ще е, увеличите ДДС, а това от своя страна ще замрази растежа, защото ДДС-то знаете, че е тясно свързано с растеж. Е, благодаря, казва господин министър. Този документ не е, е изработен от моята служба. Както казах, за 2011 година има грешка. Дефицита беше 3,7%, а не 4,1%, както е, е залегнал в този документ. Но вие споменахте от една страна бългийските цифри и, комиси... и цифрите на е, комисията. А, но не споменахте цифрите на е, Международния валутен фонд и на ОИСР, които се доближават е, до така наречените бългийски цифри. Така че аз е, Знаете, че днес международните финансови институции вече не настояват и не наблягат на това, че Белгия може да бъде над 3% т.е. дефицита да бъде по-голям от 3%. Т.е. ние на, на практика успяваме да приложиме мерките и да постигнем нашите цели. През 2013 година дефицитът ще бъде 2,15. Е, от сега можете да ме, да ме цитирате, да кажете, че съм го казал, ако не се видим до 2014 година. Докато цифрите на, на комисията се основават на едни разговори, преговори, диалог с различните служби и се основават на на известни допълнителни критерии, борбата срещу финансовите злоупотреби също са взети предвид в нашите цифри. в миналото някои, някои правителства, на които примерно им липсваха милиони, и казаха, ето ще включиме в е, бюджета, в цифрите и борбата срещу е, финансовите измами. Но при всички случаи е, аз ви приканвам да, да си помислите защо ВМФ, защо ОИСР по-скоро е, приемат нашите цифри и ни вярват на нас, а защо не комисията. Същото беше и за 2011 година. До края на 2011 година се предвиждаше дефицит от 4,2%, а пък е, дефицита беше 3,7%, т.е. една разлика от 0,5%, който беше от тази разлика, беше отчетена чак след края на а, съответната година, която се разглежда. Но аз приемам да обсъждаме цифрите и да всеки да обоснове а, тези, които а, предлагат. Доколкото разбирам, комисията е тук и иска да обясни откъде идват тези разлики в а, цифрите. Ще бъда много кратък и ще обясна са по така технически, техническия проблем. Ако а, разгледате цифрите на комисията за 2013 година, ще видите, че има разлика между нашите цифри и цифрите на Международния валутен фонд, защото ние прилагаме така наречените сценарии без полит, политически аспекти. Тоест, ние, ние просто проектираме дефицита предвид економическите условия и като, като считаме, че нещата ще продължат по този начин, без да вземаме предвид съответните мерки, които ще се приложат и така, така. Така че ние не казваме, че дефицита ще бъде 3,3%, а казваме, че предвид сегашните обстоятелства и условия се предвижда такъв дефицит. за това просто цифрите се разминават и трябва да се... Благодаря много, казва председателка. Значи, това са просто една проекция, без да се вземат предвид мерките, които евентуално ще се е, приложат. При всички случаи, благодаря, господин министър, за вашето присъствие. Е, вие сте представител на втора държава членка, която прие нашата покана да дойде да провежда да проведеме диалог, продължаваме да развиваме цял, цялият този метод на работа, целият тези процес, който ще става все по-значим и мисля, че ще мисля, че е много ще бъде много полезно за всички, за да може наистина да прилагаме решенията във връзка с европейския семестър и да видим и мерките, които, макар и драконови, които ще трябва да се приложат, ако това е необходимо. Но още веднъж ви благодаря за вашето присъствие. А, сега една кратка а, пауза, докато господин министър Okay, thank you everybody. I think we... Здравейте на всички. Можем да продължим нашата работа. Бих искал само да се върнем към а, съобщенията на председателя е, и по-специално е, директивата за ипотеките. Гласувахме миналата седне и доклада Санчо Спосейдо каза, че ще проведе трилог с комисията и съвета за постигане на споразумение на първо четене. Проекто доклада ще представлява мандата за преговорите и ще се води от докладчика и докладчиците в сянка и докладчика от Имко също ще участва в е, трилога. Ако нямате възражения, преговорите ще се проведат е, съгласно тези условия. И ако имате някакви въпроси, може да ги отправите към докладчика, който е сред нас. Очевидно няма възражения, така че благодаря и благодаря на Антонио. А сега минаваме към точка четвърта от дневния ред. Възможност за приложимост на въвеждането на стабилизационните облигации. Давам думата на Силви Колар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Радвам се, че можем да обсъдим този въпрос днес, макар и да сме му посвещавали вече обсъждания, когато обсъждахме 6 пакета на 15 февруари тази година бе разгледан въпрос. Аз просто се опитах да намеря среден път между двете крайни позиции, които характеризират сегашния дебат. От една страна някой смята, че еврооблигациите ще бъдат панацея за всички проблеми и по този начин ще се избегнат реформи и ще могат да се заобиколят някои ограничения. Аз не смятам, че еврооблигациите са а, чудотворното лекарство, което ще оздрави нашите економики. От друга страна не смятам, Смятам също така, че трябва да изключим или да отхвърлиме а, обединяването на дълга и солидарното поемене на дълга. Ние тук в парламента приехме с голямо мнозинство мерки за а, прилагане на строги мерки и строги економии и поддържане на ликвидни пазари. От друга страна става ясно, че пазарите не функционират достатъчно добре, не и има известни различия между различни държавите членки вследствие на различни резултати. Мисля, че това е нормално, но същевременно пазарите са прекалено нестабилни и някои държави, които провеждат много трудни реформи, ще, бъд, ще бъдат в състояние да финансират собствените си пазари след известно време ако обсъдиме проблемите с застраховедателите, управляващите пенсионните фондове и така нататък, всички те заявяват, че се нуждаят от инструменти, които да не са високорискови, но същевременно да, и които да им позволяват да постигат съответните резултати в, с оглед на премиите. И третия проблем – Европейската Централна банка и нейните функции. В е, момента Европейската Централна банка е онзи орган или инструмент, който може да коригира а, политическите изкривявания – в, в, в, в момента сме свидетели на деконструкцията или деструктурирането на вътрешния пазар, нещо, което не е полезно за нищо. Така че аз смятам, че солидарното поемане, солидарната отговорност за дълга няма да бъде лес. но лесно начинание. Аз е, разговарях с немски колеги в Германия, но включително и с колеги от Австрия, Финландия и така нататък. И има а, е, много а, така опозиция. Затова се опитвам да предложа нещо като пътна карта, е, кои, която би успокоила и някои държави членки или колеги, които смятат, че има а, правни пречки или правни препятствия. И, но от друга страна, ако нямаме широкомащабни решения, а, нека германските приятели не забравят, че ще има проблеми и тези проблеми ще отразят зле на всички. Така че има две решения, може би има и други решения, но аз просто из, из, изпрах две решения. А, така наречения амортизационен фонд или фонд за а, за дълга за известен брой години. Целта на този фонд е по някакъв начин постепенно да ликвидира дълга. Става дума за дълга, който надвишава 60% от е, БВП. Комисията а, е, прие с, идеята за създаване на подобен фонд, това бе гласувано в момента, в който обсъждахме е, двупакета. И този фонд би играл доста добър, добра роля и е, положителна роля. И още е, едно предложение да се обедини краткосрочния дълг и за разлика от пър, първото решение, което е за срок от 20 до 25 години, тук целта би била да има а, обезпечаване на ликвидности на пазара в краткосрочен план. Аз не съм а, взела решение, не наблягам на едното решение повече отколкото на друго, защото и двете, и двете опции имат преимущества и а, недостатъци. А, Първата опция доказва, че ние сме готови да работиме заедно в продължение на 20-25 години, че по този начин ние наблягаме на а, жизненоспособността на еврозоната, на възможността на държавите членки да резорбират дълга, да анулират дълга, да но от, от друга страна а, имаме опции, които а, предлагат краткосрочни решения. Така че моят, моя, моята, моята цел е да а, а, докажеме, да наблегнеме на това, че не може да не потърсиме е, едно решение в момента. Ето сега, е, им, знаеме, в Италия има нещо като служебно правителство, в е, Испания има се, в момента ще се прилагат много е, строги, задълбочени реформи в отдолните провинции, региони и така нататък. Но ако, ако няма консолидиране е, на Европа, ще има последици за всички. Както, както казах, има и така наречените краткосрочни решения, с, а, които ще изискват използването на ЕИФС или на ЕМСЕ. понеже тези инструменти съществуват, те дават възможност за по-голяма отчетност и отговорност пред парламента. Второ предложение, пак така нареченото краткосрочно предложение или предложението за емитиране на така наречените сини облигации – Ако, ако си... Ако... Искам да ви припомня, че за сините облигации става дума за обединяването на дълга в размер под 60% от БВП. Исках да, да спомена, че в формулировката на Яков Вайцекър и другия колега. Ако искаме обаче наистина да обединиме дълга, и тук трябва да не трябва да затваряме очи пред необходимостта да се изменят договорите, т.е. Ако стигнем до там, ние трябва да се подготвим предварително. Виждам, че господин Ланген се радва от това, че това ще е един труден а, за трудна за постигане цел, през, трябва да се мине пред много препятствия и така нататък. Затова аз предлагам създаване на така наречена комисия Делор 2. Спомняте си, че на времето комисията Делор обедини представители на държавите членки с представители на Европейската комисия, които играеха роля на секретарията. Е, в новата комисия Делор, ако се създаде такава, ще трябва да има и представители на Европейския парламент и на Европейската централна банка но просто смятам, че това ще бъде едно добро и техническо решение, е, което разбира се не трябва да е, да обръща гръпи на политическите измерения на е, решението на проблема. А, Казах, че това, това е един дългосрочен процес, който няма да, да се развие от днес за утре, от друга страна. Господин Драги, Фенромпой, Юнкер и Баросо – а, обсъждат едни, един вариант за политически съюз, който да почива на економически и финансов съюз, но искам просто, просто да кажа, че като че ли дебата започва а, да, да се оформя някакси. И още нещо, госпожо председател. В Европа се говори за консолидиране на националния, на държавния дълг, но а, не се а, разглежда модела на Съединените щати. Ако погледнем какво правят Съединените щати, ще си дадем сметка, че те са избрали един по-различен модел. Флорида не се занимава с извършеното от а, е, Калифорния, Небраска не упражнява бюджетен контрол над а, е, Оклахома, но, т.е. различните щати упражняват а, своите бюджетни а, е, а, мерки и своите бюджетни правила, без обаче да се намесват в работата едни на други. А в, имам чувство, че в Европа в името на отхвърляне на федерализма, като че ли допускаме много повече намеса в а, бюджетните функции в бюджетните проблеми на, на, на държавите членки. Така че аз просто се опитах да представя различните опции с техните а, преимущества и недостатъци, за да можем да обсъдиме най-добрия вариант. Благодаря на докладчиците в Сянка. Аз естествено поемам цялата отговорност за предложенията, но същевременно всички бяхме съгласни и постигнахме съгласие с това, че трябва да вземем предвид загрижеността, възраженията на, на всеки на всеки един, на всички държави членки, като, като същевременно обаче знаеме, че продължаваме да бъдем в криза и трябва да се намерят решения за да помогнем на страните, които предприеха съответни мерки и вече са постигнали някакви резултати. Благодаря ви. Председателката благодаря. Ще дам думата на докладчиците в сянка от името на НП Диоко. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на докладчицата за изложението и за извършената работа, както и за откритостта, с която провеждаше дискусиите с нас. Възможни са различни решения в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Разбира се, НП възнамерява активно да участва в разискванията, но при определени условия, които са много важни за нас. Първо, бюджетна дисциплина. Второ, балансиране на държавните финанси. Трето, застъпване на идеята за създаването на бюджетен съюз единствено по пътя на консолидацията, на оздравяването на публичните финанси, на структурните реформи, ще можем да гарантираме и устойчив растеж. Само така ще се гарантира стабилност в Европейския съюз. За да можем наистина сериозно да обсъдим всичко това, ще трябва да са изпълнени определени политически и економически предпоставки. Ще трябва да са на лице и определени финансови предпоставки, както и правни предпоставки, имам предвид договорите. Обсъжданията по доклада трябва да протекат подобно на обсъжданията за 2 и 6 пакета. Когато разисквахме шесто пакета, Нека ви припомня, че се договорихме за извършването на проучване по поръчка на комисията. Вече съм говорил с докладчика за това. Няма да навлизам в подробности, за да дам възможност и на други да се изкажат. Но нека ви припомня, че кризата е общо европейска, проблемът, пред който сме изправени е общо европейски и трябва да бъде намерено общо европейско решение. Държавите членки не могат да се справят с проблема по-отделно. Това бе всичко от моя страна. С радост очаквам взаимодействието с докладчика и разискванията. Председателката благодаря. От името на господин Скиклуна Перванш. Ще ме поставиш ли в списъка и в качеството на моята си функция? Сега само ще прочета нещо от името на Едуард. Уважаема госпожо председател, първо искам да поздравя госпожа Голар за усилната работа, която извършва по този доклад. Като докладчик сянка от името на социалистите, трябва да кажа, че съм окуражен от изводите в доклада. Споделям много от тях. Източник на голяма загриженост за нас е точка 8. В точка 8 се предлага ускорен темп на мерките за бюджетна дисциплина. Според нас последната част от тази точка трябва да бъде заличена. Що се отнася до приложенията имаме някои въпроси във връзка с спазването на графика. Ясно е, че преминаването към система на съвместно емитиране на облигации ще изиска и изготвянето на подробна програма. Има и някои въпроси във връзка с функционирането на фондовете за погасяване на дълга. каква ще е системата на отговорност по тези фондове? Ще можем ли едновременно с тях да въведем и системата на съвместно емитиране на облигации? Каква система може да се въведе без за това да са необходими изменения в договорите? Каква ще е ролята на Европейския механизъм за стабилност? Еврооблигациите няма да ни изведат от кризата, но те са от особено значение за предотвратяването на бъдещи кризи един от основните проблеми на еврозоната е, че тя е толкова силна, колкото е и най-слабият и член. През изминалите години економически по-слабите страни понесоха големи разходи по заеми, които достигнаха неустойчив размер. Към това се добавиха рецесията и уязвимостта на банките. Еврооблигациите могат да сработят единствено ако работим ефективно и по проблема на моралния риск. Основна предпоставка е бюджетната дисциплина. Кризата продължава вече прекалено дълго. До голяма степен това се дължи на факта, че държавните и правителствени ръководители на, в Европейския съюз и затварят очите пред необходимостта от реформа. Еврооблигациите не са панацея, но те са част от дългосрочните мерки за справяне с проблемите на еврозоната. Ашли, uh, благодаря, госпожо председател. Ще кажа няколко думи от името на господин Епинг, нашия докладчик в Сянка, и след това ще добавя няколко коментара от своя име. Моята група продължава да е неудовлетворена от този доклад, от идеята за съвместно емитиране на стабилизационни облигации и обединяването на дълга. Идеята за създаването на погасителен фонд трябва да бъде подробно анализирана от Европейската централна банка. Рискът, свързан с създаването на подобен фонд, е, че у нези държави, които в момента са с кредитен рейтинг 3А, ще стигнат до положение, при което рейтингът им е, ще се понижи трябва да се отчете и проблемът на моралния риск. Какъв стимул се дава на онези държави, които са в големи финансови затруднения, да намалят разходите си, ако знаят, че ще могат свободно да разполагат със средствата на Германия? Причината за дълговата криза е, че прекалено много държави вече от прекалено дълго време разходват прекалено много. Някои политици в момента твърдят, че можем да се справим с проблема, ако увеличим разходите си. Това ме очудва. Твърди се, че ако започнем да емитираме еврооблигации, стабилизационни облигации, по които гаранциите да бъдат предоставени от Германия и Холандия, всичко ще е наред. Явно не се осъзнава фактът, че причината за фалита на Гърция е, че прекалено дълго, страната разходва прекалено много. Нещо върху което Силви не се спира в доклада си е въпросът за единната валута и нейното въвеждане. Тя упоменава, че е имало момент, когато не се е смятало, че е възможно въвеждането на единна валута. Но смята ли тя, че е възможно системата на единната валута да функционира. В момента кризата в Гърция, която се разпространи върху Испания и други държави, ни показва, че има проблеми с структурата на единната валута. В доклада не се визира този проблем. В него се визират проблемите, свързани с последиците от лошото структуриране на единната валута. Ако искаме единната валута да оцелее, то ще трябва в рамките на по-дълъг период държавите с излишък, като Германия и Холандия, да прехвърлят средства към други по-слаби държави. Или пък някои държави ще трябва да излязат от еврозоната. Това е основният проблем, върху който не се набляга в доклада. Германското правителство твърди, че иска Гърция и други държави да останат в еврозоната. Но германското правителство не е готово да инвестира големи средства за запазването на членството на тези държави. Други държави, като например Гърция, твърдят, че искат да останат в еврозоната, но не желаят да направят необходимите за това жертви. По доклада на Силви като цяло, Силви, няма да се очудиш, ако ти кажа, че нашата група не е особено въодушевена от твоя текст. Той е един компромис, в текста не се упоменава основният проблем, а именно структурата на еврото. Изглежда прекалено много са онези политици, които не са готови да проявят достатъчна смелост, да започнат да говорят или за срива на еврото, или за въвеждането на подходяща обща фискална структура на фискален съюз. Филип. Е, е е, Благодаря. Напълно съм съгласен с току-що казаното от Ашли в края на експозете му. Трябва да се избере път. И понеже не се избира, кризата се отежнява. Е, съгласни сме за това, не сме съгласни какъв да е пътят. Благодаря на Голар, на Силви Голар. Тя е, е, оказва някакъв път, който да се следва. Жан-Клод Трише. Не го цитирам често, но ще цитирам сега. Ние, европейците, сме непоправимо обвързани, така че това, което става по време на кризата, се чувства не само от този, при когото настъпва събитието, а от всички останали. Или а, ще работим заедно, или ще увехнем един по един, ако мога да се изразя грубичко. Искам да кажа, че трябва да има бюджетен съюз, общи правила, общи цели за разходите – за мен бюджета състои от разходи и от постъпления. Необходими са общи методи, обща методика. Необходима е политика на сътрудничество, не само по отношение на разходите, но и на постъпленията. Не може да има сътрудничество при разходите, а конкуренция при приходите. Трябва също така да се овзаимности дългът. Това ще е, означава да помогнем на нашия финансов сектор. Е, еврооблигациите са една форма на взаимностяване. Това обаче не може да стане без политически съюз. Е, не може да има данъчно облагане без представителство. Това е съвсем актуално. Не може да се поемат общи финансови ангажименти без да има политическо решение също с общ характер. За мен екстремистите. И в тази посока ти предупреждаваш а, Силви. А, вземат един елементите, а, но се отказват от останалите елементи. Значи искат взаимностяване, но не останалото. Искат обща а, бюджетна дисциплина, но не и нищо друго. А, искат, например, в, в данъчната сфера да се конкурираме. А, според нас, от економическа гледна точка, а, това означава просто отказ да се приемат необходимите тежки решения. Благодаря за това, че докладът оказва посока, която да се следва. Това обаче е и от спешен порядък. Не мисля, че всички тези мерки са нещо, което може вечно да се отлага, за да се повтори градския случай. Днес е необходимо решение да се вземат все по-бързо. От 4 години е започнала кризата. Непрекъснато отлагаме за по-късно тези решения. Ако нямаме коража да ги приемем, да приемем тези дръзки решения в момента, и Надявам се, е, че съветът на 28 и 29 е, ще е, обесмисля до някъде доклада ти. Ако не предприемем мерките бързо, мисля, че можем да изгубим инерцията по пътя към възстановяването. Това никой не го иска. Всички сме, т.е. ние сме съгласни с повечето елементи на твоя доклад. Има неща, които бихме предпочели да са по по-различен начин. Има неща, които трябва да бъдат е, препратени е, към е, общото право на Европейската общност, а не толкова към фискал компакт, но това са дребни неща. В заключение, две бележки и отговор на нещо казано от Силви и още един отговор на Ашли. Сега бих искал да не се казва повече, е, че Европейската Централна банка се притичва на помощ на онези държави членки, където липсва политически кораж за приемане на решение. Това е понякога вярно, но трябва също да се каже, че Европейската Централна банка има смазваща отговорност. Тъй като с две години се отложи признаването на един елементарен факт, именно, че Гърция е затънала от края на 2009 година. Европейската централна банка, банка трябва а, да казва а, непрекъснато и да повтаря, а, че една държава не е закъсала, за да стигнем до това днешно положение, при което а, кризата стана много по-тежка. Виждам, че Ашли Фокс а, си тръгва. Аз а, малко започвам а, да се отекчавам, извинете ме а, за израза, който използвах, а, да се говори за морал. А, казва се, да, не може да се каже на една държава членка а, да а, отслаби бюджетната си дисциплина, защото може да използва средствата на други държави членки. Обаче господин Фокс същевременно се казва, че не е проблем а, банките постоянно да са свръхзадлъжнели и да използват а, парите на накоплаците. Трябва да бъдат сериозни към хората, към държавите членки, съгласен съм, обаче а, трябва да сме сериозни и към банките банките. Европейската централна банка постоянно повтаря и припява. Трябва да внимаваме с финансовите пазари. Публичните дългове са проблем, но частните дългове не са. И двете са. Е, в този смисъл е, се е, страхувам, че европейските консерватори не предлагат релевантни доводи. С това ще изчерпя изказването си. Мисля, че няма да е е, трудно да намерим споразумение с Силви. Е, надявам се, е, че фактите ще изпреварят текста. Би ми се искало решенията всъщност да бъдат взети много по-бързо, отколкото ти предвиждаш в доклада си. Okay, thank you. Uh, Благодаря. Мари? Eu também uh, quero falar, obviamente, sobre o relatório, mas não posso deixar de comentar em relação à intervenção do colega Fox. Parece sempre que благодаря, госпожо председател. И аз искам да взема отношение по доклада. Спрямо страните с свръхдефицит, винаги се твърди едно и също. Те винаги се упрекват. Мисля, че предложението на докладчика е добро. В частта си за емитирането на еврооблигации. Има още няколко въпроса, на които няма отговор и по които трябва да се проведе политическа дискусия. Това са въпроси, по които предстои вземането на трудни решения. Става дума за три въпроса, на които наистина трябва да намерим отговор – противен случай ще се стигне до вакуум, който не бива да допускаме. За стабилизационните облигации мисля, че трябва да обсъдим и това с какви условия ще бъдат обвързани те. По програмите за коригиране се предоставя финансиране, което е обвързано обаче с толкова тежки условия, че още от началото е ясно, че държавите не могат да се възползват от средствата. В много страни все още сме далеч от решаването на економическите им проблеми – трябва да вземем това предвид, когато говорим за програмите за коригиране, например в страни като Италия или Испания. Ако искаме да решим проблемите на тези страни, не е достатъчно да въвеждаме само строга бюджетна дисциплина. Необходимо е да се гарантира растеж, за което пък са необходими политически решения. Предложението на докладчика е добро но то набляга на това, че еврооблигациите трябва да се въведат след като сме се справили с кризата. Предвижда се погасителният фонд да се използва от държави, в които се провеждат мерки по програми за коригиране. така автоматично няма да се даде достъп до фонда на други страни. Трябва да помислим каква роля следва да изиграят еврооблигациите. Това е въпросът. Смятаме ли, че те могат да бъдат решението? Не бива еврооблигациите да се използват като възнаграждение за определени държави. Ако не вземем отношение по всички тези въпроси, няма и да установим в какво се състоят проблемите. Няма да можем ясно да ги диагностицираме. А ако не успеем да ги диагностицираме, няма да можем да направим нищо друго, освен аутопсия. Благодаря. Ще прочета имената, включително и вашето. Санчес Презедо, Павонж Берез, Верна Ланген, Питер Симон, Софи Интвелт и myself. И аз самата се добавям към списъка. Всъщност е, той трябва да се изкаже първи. Вие не сте ли докладчик сянка за своята група? Господин Терър, вие не сте ли докладчик сянка от групата EFD? Включвам ви в списък. Друг? Астрид, вие сте първа тогава. You want to go after... Вие искате да се изкажете след Вернер. Добре, ще ви променя. Вернер, вие можете да се изкажете първи и след това Астрид ще ви върна там, където бяхте. Das stimmt. Also meine. Люксембург знае колко полезни му парите на Германия. В Люксембург вече от години се укриват данъци, данъци платими в Германия. Проблемът вече не е толкова тежък, но Люксембург въпреки това е един интересен пример. Независимо от всичко това, нека кажа няколко думи. Първо по предложението на комисията. Зелената книга от месец ноември. Отварям на страница 24. В правните съображения там се твърди, че по всички три варианта или по-точно по първите два варианта е вероятно да са необходими изменения в договора, а по третия вариант изменения в вторичното право. Съгласно договора за Европейския съюз се предвижда клауза за неспасяване, т.е. една държава не може да поема дълговете на друга. Смята ли някой от присъстващите в тази зала, че Държави като Германия, Великобритания, Холандия, Финландия, Швеция, трите прибалтийски страни, Полша, Чехия, ще приемат емитирането на стабилизационни облигации без изменения в договорите. Това е иллюзия. Не бива да се пренебрегва този въпрос. Пренебрегва го най-напред комисията. Комисията през изминалите месеци не е направила особено смислени предложения за стабилизирането на еврозоната. Председателят на комисията Барозо на 10 май 2010 година прие отпускането на 60 милиарда от бюджета на Европейския съюз като финансова помощ за Гърция, без за това да има правно основание. Правното основание, което бе използвано, бе член 122 за предоставяне на помощ при бедствия. Това е смешно. Бе изменен член 136, за да се въведе ЕМС, механизма за стабилност. Това бе минималното изискване за този механизъм. Не е възможно по силата на една зелена книга да пренебрегнем член 125 от договора за Европейския съюз. Това според мен е смешно и недопустимо. Европейската централна банка днес се изказа против, но нашият всезнайко господин Ламбертс си мисли, че Европейската Централна банка действа така, както му се иска на него. Но нека наблегна на това, че Европейската Централна банка е независима. Ние държим на нейната независимост. Днес Европейската Централна банка се изказа против въвеждането на погасителния фонд. Второ, не бива втората крачка да се прави преди първата. Първата крачка е изключването на фискалния пакт, консолидирането на бюджетите гръцките политици се провалиха във всяко едно отношение, независимо от партийната си принадлежност. И не бива единствено заради това сега да нарушаваме европейското право. Това според мен е абсолютно недопустимо. Твърди се също, че в Съединените щати се емитират федерални облигации, но всички щати сами поемат отговорността за дълговете си. Нью Йорк, Калифорния бяха на ръба на фалита. Но в Съединените щати не се предвижда взаимостяване на дълга. Трето, стабилизационните облигации. Това е една чудесна думичка, като понятието нулев растеж, което бе изковано в Германия. Тези облигации за стабилност предполагат всички държави да се придържат към сключените и ратифицирани през 1997 година договори. Но много държави, в това число и Германия и Франция, не са ги спазвали до този момент. Мисля, че въвеждането на облигации за проекти, т.е. на инвестиции в проекти под ръководството на Европейската инвестиционна банка е една приемлива крачка, която не е в разрез с член 125 от договора. Недопустимо е според мен овзаимостяването на дълга. Лично аз уважавам Силви Голар – но не мисля, че ни предлага правилния подход по тази тема. Не приемам нейния доклад. Докъде може да се стигне, показаха вчерашните резултати от изборите във Франция. Добре. Сега, Антони. Eh, благодаря. Искам да благодаря на Силвия Голар за проекта и на доклад. Този доклад е много важен. През последните 50 години градим Европейския съюз като зона на свободна търговия. Но в момента, като че ли, е, надделява само едно виждане за Европа. Економическо-валутния подход. Европейският съюз би трябвало да бъде източник на решение за нашите проблеми. Когато започнахме да говорим за еврооблигации, много хора тълкуваха този термин по различен начин и свързаха с него различни възможности. И можем да изберем такава форма на еврооблигации, която да помогне за решаването на максимален брой проблеми в рамките на единната валута. Мисля, че е, няма нужда да се казва, че за някои страни е, в криза е, е по-добре, че има обща валута, а те нямат своя национална валута. Но тук пък се поставя въпроса за общо европейското управление на единната валута. Когато имате спред от 200 базисни пункта между различните страни, трябва да а, третираме намаляването на тази разлика като сигнал на стабилност. Ако големи, говорим пък за проблеми с публичните финанси, Естествено, е, решенията, вземани на национално равнище, е, имат повече тежест, но често пъти проблемите се пораждат от мал функциониране на единния пазар. Тук, е, естествено, отговорността е обща и решението трябва да бъде общо. Вярно е, че има страни, които доста харчиха Има страни, които подходиха към парите хазартно. Затова е важно да преценяваме правилно финансовите рискове. В някои случаи частният външен дълг може да се превърне във вътрешен държавен дълг. И за това е съвсем основателно да се говори за моралните рискове. Сега за еврооблигациите формата е основното. Аз съм за а, форма, при която се акцентира прагматичното, за да не се създават допълнителни проблеми. Мисля, че тези е, облигации трябва да бъдат създадени с оглед на крайната цел, те не могат да бъдат само свързани с кризата. Има всякакви мерки, които могат да бъдат взети сега. Те са а, благоприятни и, и като цяло могат да допринесат евро, еврооблигациите, да допринесат за по-голяма стабилност, економическа координация, както и да решим някои сривове на пазар. Някои страни възприемат структурни реформи с оглед на дългосрочни цели, но има и краткосрочни методи, които могат да ни помогнат. Преди всичко, еврооблигациите са от основно значение, за да разполагаме с облигационен инструмент, деноминиран, изразен в евро, за да се консолидира международната сила на еврото. Мисля, че трябва всички да допринесем докладът да се превърне в успех. Перваш. Благодаря, госпожо председател. Аз тук няма да соча никого с пръст, а само ще е, припомня на Вернер Ланген един е, текст, който горещо разисквахме. Е, разисквахме го, изработихме го заедно, доклад, за който отговаряхме двамата с него. И е, нито е, една точка не е била внесена вътре тайно. Всички говорихме. Ние, политическите функционери, сътрудниците, бяхме се мобилизирали страшно. В точка 38 на резолюцията, прията през октомври 2008 година от парламента, казахме изисква комисията да проучи възможността за създаване на европейски облигации и да се разработи краткосрочна стратегия с цел а, тези облигации да се емитират в еврозоната, успоредно с националните облигации на държавите членки. Признава се необходимостта от оценка на функционирането на тези облигации на финансовите пазари и в контекста на Валутния съюз. Вижте, колеги. Аз много добре следя дискусията. Ако отново си припомните контекста в който се вписва доклад, доклад за функционирането на економическия и валутния съюз, а не за растежа, никаква неяснота е не може да има. Какво е положението днес? нещата не тръгнаха набързо наистина се развиват големи разисквания за това как да се стигне до еврооблигации в някакъв момент трябваше да има трампа, за да се постигне общо съгласие и да се тръгне в тази посока. Но констатирам, че на предстоящия Европейски съвет на 28 и 29 юни този съюз, този, тази тема успоредно с темата за банковия съюз ще бъде в сърцевината на проблематиката, която ще разискват държавните глави изразявам е, съжаление, че не, е, няма да идем по-далеч, когато следващата седмица е, ще гласуваме пакета от два нормативни акта, защото там имаме раз... един каталог. Фонда за изплащане, еврооблигациите, цяла пътна карта. Иска ми се да изпратим по-ясен и категоричен сигнал на Европейския съвет за посоката, в която бихме искали да потеглим. И като цяло би трябвало парламента да е преди съвет. Естествено, когато нещата се объркат, всеки търси спасение и не бива тук да смятаме, че формулата е изчерпана веднъж за винаги. През 2010 година Херман Ван Ромпой предложи създаването на работна група за економическия и валутен съюз не беше точно такъв комитет сформиран какъвто трябваше. Разни работни групи от по-различно естество, така че може би трябва да започнем от начало. Някои държавни глави вероятно има точно това предвид за следващия съвет. Е, полезно е да видим какво възнамеряват е, и е, по някакъв начин да се приобщим. По същество. Важно е да се отпуши това запушване по досието. това изисква отстъпки от двете страни и е добре да се има предвид следното. Извън техническите изисквания има и други елементи. Откакто разискваме тази тема, всеки ден тя се осложнява. Има а, дни, в които не сме а, говорили за еврооблигации по, по никакъв начин. И а, всеки си нарича а, инструмента по различен начин, включително в научните страни. Eurobonds, Eurobills, а, трябва а, да се а, подходи от правна гледна точка. Как а, се тълкува договорът в този смисъл? Има различни начини за тълкуване на договора и Бернар Ланген точно за това мисли, но извън правното тълкование има политическо тълкование – според проучванията на общественото мнение, в по-голямата си част изискванията съпътстващи еврооблигациите не са приемливи. А, значи би трябвало да а, не обвързвате еврооблигациите така с а, бюджетната политика, която в момента е до такава степен ограничена. Значи трябва да се определят приоритети а, и от това на свой ред поставя въпроса за а, е, връщане е, към известна економическа дейност, за създаване на работни места и това се превръща в предпоставка за постигане на окончателно съгласие по еврооблигации. И в един момент всичко това се оказва спешно. Е, съгласна съм, че ако се говори за Eurobills, това не е просто така. Някои държави членки спешно имат нужда от намеса, но не бива да забравяме, че ако искаме да се измъкнем от сегашното блато, не можем да постигаме напредък само по една тема. Не може да се говори само за растежа или само за валутния съюз, само за еврооблигация или само за интеграция. Не, това е цял пакет. И а, за това а, не е неоснователно това, а, че Европейския съвет се заема с тази проблематика, вместо Европейската централна банка да стои в центъра на процесите. Въпреки, че разбира се, тя има своята роля за снемане на напрежението от интеграционните процеси. Това искам да кажа на този етап от разискванията, които все още са достатъчно общи по характера си. Връщам се а, отново на това, което каза Вернер а, Ланген а, за правото, за европейското право. Да, а, вярно е, че имаме Лисабонския договор, и е, е, е, не знам дали са толкова безобидни е, измененията, които е, е, се предлагат, но това не е непреодолим проблем. Вече сме го изменили договора на два пъти. Затова нека се опитаме да не противопоставяме е, благодетелните страни и другите. Няма страни с абсолютни благодетели. Тези, които е, се справят по-добре, се ползват от условията съпътстващи една силна е, единна валута в дух на солидарност, какъвто именно трябва да съществува. Извинявам се, че малко се разпрострях, но още една последна дума за Съединените щати. Не може да се сравнява положението в щатите с европейското положение. И това каза госпожа докладчикът. Федералният американски бюджет е около 20-30% от брутния национален продукт, докато тези е, които а, се противопоставят на процесите, а, искат именно едно такова ниво на европейска интеграция. Значи трябва да има бюджет, който е контрацикличен. И в Съединените щати не се поставя въпроса за федералния дълг така както в Европейския съюз. Ние тук нямаме нито взаимностяване, нито контрацикличен бюджет. Thank you. Um... Благодаря. Астрид. Благодаря, госпожо председател. Немски. Über Luxemburg. Ich war ja so nett, dass er... Дадох предимство на Вернер. Позволих му да се изкаже преди мен, а той какво направи? Нападна моята малка страна. Ако е факт, че много германци вменяват на Люксембург отговорността да управлява капитала им, то това се дължи на свободното движение на услуги, хора, стоки и капитали в рамките на единия вътрешен пазар. Следва германците да се запитат защо толкова много германски банки имат седалище в Люксембург. Следва да се запитат какво в тяхната данъчна и финансова политика е довело до решението на толкова много германски банки да изместят седалищата си в Люксембург, т.е. да се възползват от свободното движение. Така, госпожо председател, в доклада на колегата Голар има много интересни идеи, но има и някои неясни неща и двусмисли неща, които трябва да изясним, за да могат да станат приемливи, по-специално за обединяването на отговорността за дълга. Първо, сините облигации и техното емитиране е, за дълга под 60%, така както е записано в Мастрийския договор и червените облигации за по-високия дълг. Но но в такъв случай държавния дълг ще бъде много скъп за изкупуване много повече, отколкото европейския дълг. Но ако се създаде европейски фонд за изкупуване на дълга или за така както това беше предложено от немски економисти. Аз също се разбирам част от а, аргументите, не всички, защото а, ще на, на, на, на практика тази схема изисква много по-малко строги рестриктивни мерки, отколкото първата схема обединяването на дълга под 60% от БВП, според мен е по-логичен вариант, по-малко рисков вариант и в крайна сметка трябва да изберем един или другия вариант. Това е, това е въпрос. Сега второто ми така, бележка към госпожа Голар. Доклада се е, иска да бъде много ясен, много структуриран, но според мене има а, един недостатък. Обединяването на дълговете може да стане само в момента, в който имаме един бюджетен съюз и то много структуриран, много строг а, бюджетен съюз, т.е. в деня, в който държавите членки прилагат едни и същи бюджетни правила. Естествено, необходимо е да има строга бюджетна дисциплина, но са необходими много други предисловия и условия, които тук са само загаднати. И фискалният пакт тук едва се споменава и Естествено е, че представителите на лицевицата няма да, да бъдат много щастливи от това, но независимо как наричаме тези облигации, еврооблигации или друго, те ще продължат да бъдат виртуални. Ако няма част от бюджетната суверена. Ако държавите не отстъпат част от бюджетния си суверенитет на Европейския съюз. Просто нещата ще останат виртуални в противен случай. Така че ако този доклад има за цел да направиме крачка напред, той трябва да бъде подплатен с много по-строги и по-тежки аргументи, макар че това няма да се хареса на всички, ако не искаме прози този доклад след някой друг ден да започне да събира праха в някое чекмедже. Така че... А, трябва да видим дали наистина всичко, всичко това, което се пред, предлага, отговаря на разпоредбите на член 125 и на договора или се изисква изменение на договора. Аз аз не смятам, че а, можем да разчитаме на едно изменение в средносрочен и дългосрочен план на договорите. Ще, това ще отнеме много време, а също временно трябва да намериме много по-спешни решения, така че струва ми се, че и аз а, така призовавам към намиране на решение в рамките на договора, защото в обратен сме случай просто е, няма да намериме решение в разумни срокове. Следващият. Е, Петър Симон. Благодаря, госпожо председател. Не бивам да не се противопоставим на една от формулировките, а именно, че прекалено много държави са разходвали прекалено много средства, прекалено дълго време. Но нека ви дам за пример и Испания и Ирландия. Правят се твърдения, с които се подвеждат под общ знаменател различни държави. Съжалявам, че колегата, който каза това, излезе от залата и не мога да му отговоря. По частта от доклада, която визира създаването на погасителен фонд, това е нещо, което отговаря и на моите представи. Въпрос по точка 11 който искам да отправя към докладчика. Много е добре, че тя се спира и върху някои други области, които не са пряко свързани с темата на доклада. Но не би ли трябвало да вземем предвид и въпроси като механизъм за гарантиране на депозитите и схема за рекапитализиране? Механизмът за гарантиране на депозитите би следвало да се основава на общ фонд за гарантиране на депозитите. Това се обсъждаше във връзка с заплахи в средносрочен план. Предложението за такъв фонд за гарантиране на депозитите бе направено от много страни. Вече от доста време обсъждаме тази възможност. Госпожа докладчик знае колко е трудна работата ни по въпроса. Парламентът е на единна позиция, но това не въжи за съвета. Разговорите по механизма за гарантиране на депозитите показаха, че в различните държави членки се прилагат различни методи, има различни традиции. Това се дължи на разликите между банковите им сектори. В Испания, например, системите за гарантиране на депозитите са поставени на ниво централна изпълнителна власт, гарантират се от държавата. До момента парламентът по отношение на тези механизми заставаше на позицията, че трябва да се постави тази структура на общо европейско ниво, за да се избегне изкривяване на конкуренцията. Същевременно обаче парламентът твърди, че трябва до голяма степен да се спази и принципа на субсидиарност, т.е. да се вземат предвид традициите в отделните държави членки и по възможност да се запазят. Благодаря, Софи. Благодаря, госпожо председател. Само няколко общи по дебата. Раз... Обсъждаме различни модели и коя ще бъ... кой ще бъде метода, който трябва да възприемаме. Има добри и лоши страни на различните варианти, опции, но в крайна сметка ние трябва да вземем решение, а не да продължаваме с половинчати мерки, половинчати решения и на практика да не можем да, да, да създадем и да финализираме еврозоната, просто от страх, е, че няма да се харесаме на избирателите си. Така че аз е, призовавам е, да престанеме с полурешенията, с полумерките. А ако искаме наистина да създадем един политически съюз и второ. Аз лично съм а, привърженик на фискалната дисциплина. Аз не смятам, че трябва непременно да се харчат повече пари, отколкото а, тези, с които разполагаме или печелиме, но мисля, че Ние не можем да, говорим говориме за страни, които са по-добро, имат повече добродетели от други. В крайна сметка тук става дума за политически избор, който са направили страните, едните или другите. Така че господин, господин Фокс и неговите изказвания ми напомнят онези партии в Холандия, които на практика искат да спрат растежа на страната. Не можем, не, не можем да, против, да противопоставяме работливите северняци на а, мързеливите южняци. Моята страна, която по принцип спазва а, бюджетна дисциплина също не може да бъде считана за благодетелна или че нещата не са черно-бели. Въпросът е, да, въпросът е да има необходими, да се вземат необходимите мерки за възвръщане на доверието и на Естествено, че не може да има инструмент, който да гарантира 100% успех. Ние просто трябва да възвърнем доверието и да имаме доверие едни в други. Това е. Така че проблема е, че нито имаше достатъчно доверие, нито има имаше мерки, които да се прилагат от всички. В момент, в който комисията предложи мерки, които да се прилагат от всички, се оказа, че най-благодетелните, като Холандия, блокираха приложението на мерките. Така че нека да вървиме към един истински пълнокръвен политически съюз, не, не, политик, не половинчати мерки, не, не, не до а, направени неща. Благодаря. Благодаря на нашата докладчица, която ни е представила един много ясен, добре изработен доклад в тук обратно се казва, че, че наистина е необходимо един е, повече етичност, повече демократичност, демократична легитимност. Но в никакъв случай не можем да приложиме тези мерки без да има повече доверие, повече морална отговорност и етичност от страна на всички. Всички а, държави членки и тези от юга, и тези от Севера, Аз не бих искал да, да има разделителна линия между едните и другите, включително и моята страна Финландия, да прилагат ни и същи мерки. Това ще бъде, това ще бъде крачката към политическия съюз, но за това трябва да имаме достатъчно легитимност, т.е. да възобновиме доверието на нашите граждани. В противен случай те просто няма да одобрят решенията, които сме взели и ще се стигне до едно недоволство и ще поставиме под заплаха социалния мир. Така че ние трябва а, да се бориме, да ратуваме за подкрепата на всички, не само на политическите партии, не само на политиците, а на населенията на нашите държави за тези е, мерки. Но ето в моята страна еврооблигациите се отхвърлят и от правителството, и от опозицията. Може би само зелените, които имат 5% от гласовете или заемат 5% от местата в парламента, само те са привърженици на евробондове. На не, госпожо председател, няма да нападам отново Люксембург. Цитира се много често съветът на германските економически експерти, който е предложил и погасителния фонд. В него могат да участват общо 8 от 17 страни от еврозоната. Защо? Защото според германските експерти страни като Португалия, Гърция, Ирландия и Испания, спрямо които вече се прилагат някакви програми за коригиране, няма да могат да участват във фонда. А Естония, Финландия, Люксембург, Словения и Словакия също няма да могат, тъй като дългът им е под 60% от БВП. 2,3 трилиона евро това е общият размер на дълга. На него се пада 975 милиарда на Испания. След Испания се нарежда Германия. Италия би била най-големият длъжник, участващ в този фонд. Ако последваме или по-скоро, ако цитираме, извинете, предложенията на съвета на германските економически експерти, трябва да ги тълкувам именно в светлината на тези цифри. Трябва да се създаде политически съюз, да се повиши бюджета на Европейския съюз. Това е позицията, около която са се обединили държавните и правителствени ръководители и която аз не приемам. Uh, thank you. I did put myself on the speaking list. I'll, I'll, I'll try to be brief. Аз самата се включих сред изказващите се. Ще се опитам да се изкажа крат, кратко. Ние вече говорихме за фонда за възстановяване а, в а, двойния пакет. А, мислихме го като средство за спасение, но никой не иска да тръгне по този път и това е една дилема. Жан-Пол? Вече има такъв инструмент. Не си струва просто да се повтаря. много се радвам, че вече смятате, че сме спасени. And that's doesn't mean that it's something that we can address quickly. Да, а, мисля, че можем да го решим този въпрос бързо, въпреки че всички се оплакваме, че държавите членки малко предприеха и твърде късно, а, когато говорихме за механизъм за спасяване. Но все пак, когато става дума а, за такива важни неща, като създаване на цял. А, данъчен съюз това явно не може да стане бързо. Ако погледнете взаимностяването, според мен ще имаме е, големи проблеми, ако прибързаме и поискаме от Германия и Франция да поемат 3-4 пъти повече средства от брутния си вътрешен продукт е, при условията на солидарна отговорност. Затова мисля, че ако е, трябва да предприемем действия в краткосрочен план, нека започнем с тъй нареченото взаимностяване при условията на ограничена отговорност. Нещо, което направихме с гаранциите и свръх гаранциите в Европейския механизъм за финансова стабилност. Това не е дефектен механизъм. Той не предрешава това, което ще направим в по-дългосрочен план. В дългосрочен план трябва да се убедим, че решението следва да бъде взето и то трябва да бъде цялостно, а не половинчато. Би трябвало да направим и е нещо по-краткосрочно, като те облигациите. Малки суми се заключват за кратък срок от време. Затварят се, така да се каже. Две години, четири години. Но това ще ни даде необходимото време за да решим следващите стъпки за данъчния съюз. Мисля, че това е правилната посока. Но не можем да стигнем до това по-дългосрочно решение без предварителните по-малки стъпки. Мисля, че парламентът е бил по-морален, отколкото някои други институции. Ние не се страхувахме да изложим проблемите в цялата им тежест. Знаем, че тези проблеми не могат да бъдат решени незабавно, но според мен е много смешно в тристранните срещи, е, седмица след седмица, като говорим с, е, с, с е, ВЕТ и, и комисията, те дори не искат да приемат преамбюли, в които се говори за еврооблигации. Толкова са оплашени, че явно имаме дълъг път да извървим, извървим преди да е, приемем е, цялостни решения, вместо половинчати и по-краткосрочни. Мисля, че може би е добре да се е, направи преработен вариант на, в посока на ограничена отговорност вместо взаимностяване. Защото ако погледнете от гледна точка на един пазарен анализатор, всъщност вие казвате на хората и населението в една страна, бихте ли искали да поемете по-голяма част от дълга на другите? Естествено, не, че искаме да си представим, че всички банкротират, но всъщност това казваме на хората. Искате ли да поемете по-голяма част от задлъжността? Това е необходима предпоставка за пътна карта за бъдещето и за вземането на съответните дългосрочни решения. Давам дума думата на Силви за заключение. Благодаря. Сега искам да благодаря на всички онези, които взеха думата и всички онези, които допринесаха за дебата. Що се отнася до моралния риск, е, дисциплината, нека не бъркаме нещата. Аз, когато приемахме шестопакета, аз се борих и срещу френското правителство. С санкциите да се прилагат автоматично в момент, в който господин Саркози и госпожа Мъркел се опитваха да ограничат а, автоматичното прилагане на мерките, така че нека да не си играеме на добродетели и недобродетели. Няма да отговоря на господин Фокс, който излезе с поредния си последните си фойерверки искаше да ни наложи своят е, виждане и да е, ни преподаде уроци. Господин Ланген, аз съм, аз съм абсолютно наясно с е, дебата в Германия. Аз не смятам, че трябва в, в някакъв случай да, да не съм привърженик за нарушаване разпоредбите на доклади. Просто ние не трябва да се криеме за проблемите, за да от, е, отхвърлим или да си затворим очите или да и се опитаме да избегнем а, изменението на договорите. Аз доста често посещавам Германия, знам какво, какви са настроенията сред общественото мнение и знам, че някои просто се крият зад подобни аргументи, включително и зад решения на Върховния съд. Знам, че аз разговарих и с съди от този съд. Знам, че има има, има, има възможности да създадем подобни инструменти. Така че нека да, да не, да не се опитаме да, да представяме кари, нещата по карикатурен начин. Нека се опитаме да намериме подходящия отговор. Аз ще бъда отворена, ще приема всички изменения, внесени от колегите от НПС, хора, които имат други виждания, но Нека, но нека да се опитаме да убедим и да намериме общ подход, защото някой ден, може би, юристите ще бъдат задоволени, но няма да има вече евро и тогава всички ще, си ще остане с пръв в устата. на. Искам да отговоря на а, Первонш за участието в а, евентуална комисия. Не става дума дали ще бъдат председателите или губернатори на, на националните банки и така нататък. Става дума за експерти, които могат да представляват държавите членки. И а, ти каза също така, че не, не трябва да се позоваваме американския модел, но независимо от всичко и независимо дали го желаем или не, винаги се позоваваме на американския модел, въпреки че става дума за един федерален модел. Така че аз просто споменах тук, казах, ето, вижте, а, това може да бъде един оригинален модел, който Европа би могла да заеме от американците. Колкото до Астрид Люлинк от една страна фонда за погасяване, от друга страна с така наречените сини облигации. Не става дума да противопоставяме двете неща. От едното има единия инструмент, има за цел да се погаси да се погаси дълга и че не може да има дълг над 60% и т.е. трябва да се управлява една маса под 60%, но това означава един, един много строг контрол и а, а, на, на, на практика се оказва, че а, едва ли не в страните от юга има а, противопоставяне на тази идея. Колкото до сините облигации, финансирането на дълга над 60% може да се окаже много голям проблем за държавите, чието дълг надвишава 60%. Така че смятам, че е, важно е да се ограничи е, националния дълг и, същевременно цената на свръхдълга, т.е. над 60%, нека да не, е, да, да не се окаже непосилна за страни, които все пак са постигнали вече някакъв резултат. Така че аз лично нямам нито предразсъдъци, нито имам а, своя версия и не настоявам на дадена опция. А, като французойка аз се чувствам близ, близко и до италианците, и до немците, разбирам и едните, и другите, но смятам, че ако продължиме с разграничаването и с разделянето на юга от а, севера, отиваме към големи проблеми, така че нека не забравяме, че решението трябва да, зад, да задоволява едните и другите и да бъде в интереси на едните и на другите. Аз имам много деца и знам за какво говоря. А, а, е, Ашли Фокс казва, това е доклад за бъдещето на Европа. Питър ти казва, че това е доклад за банките. Не е нито едното, нито другото. Аз просто искам да кажа, че е, трябва да се намери решение и на проблема на банките, защото без такова решение просто е, е, облигациите нямат бъдеще. Нека Нека да ви, да ви припомна, че и в доклада на Елиза Ферера, и в доклада за надзора вече тези проблеми беха засегнати. Мисля, че общо заето а, така отговорих на всички. Благодаря за отличния принос и ползотворния обмен. Благодаря. Крайния срок за внасяне на изменения е 9 юли. Ще а, обсъдим измененията на 3 септември. На 19 септември ще ги гласуваме тук в комисията и се надяваме доклада да бъде внесен в пленарна зала през октомври, но това ще трябва допълнително да се потвърди, а сега минаваме към пета точка от дневния ред. To... Ако искате само една-две минути, за да излезат тези, които искат да излезат, за да не съм принудена да говоря твърде високо. Okay, if you if you're leaving, if you're leaving, can you do it quickly? Then we. Ако напускате много, ви моля бързо напуснете, за да можем да продължим нашата работа. Um, Sven, Werner, can you talk outside? Свен и Вернер, може ли да изнесете разговорите си извън залата? Okay, right. Um, this is the um, amendment of the Става дума за изменение на член 70 от правилника за дейността относно междуинституционалните преговори по време на законодателна процедура. Нека ви припомня защо аз съм докладчик по тази тема, защото съм председател на тази комисия и защото моята група поиска аз да поема работа по тази тема. Това се случва доста често. В случая става дума за междуинституционален въпрос. Бяха внесени 19 изменения. Доста от тях бяха внесени от мен. В измененията си се опитах да отразя разискванията по първоначалната редакция на доклада. В тази редакция се опитах да взема предвид формулировките на Комисията по конституционни въпроси, включи ги в текста си, но доста колеги не ги харесаха. Затова внесох изменения, така че да се променят формулировките, така че да се харесат на нашата комисия. Първо, решението на дадена парламентарна комисия за започване на преговори. Според, извинете, в своите изменения предлагам да отразим процедурата, която вече прилагаме тук в комисията, а именно редовно докладване за хода на преговорите в рамките на тристранните разговори. Ако някой възрази срещу процеса на преговори в рамките на триалога, то това трябва да се подложи на гласуване. И ако се предвиди такова гласуване, то няма да го проведем изневиделица с четирима души в залата. Ще ви предупредим предварително. Предлагам заедно с няколко други колеги в това гласуване да се изисква обикновено мнозинство в комисията. Вернер Ланген искаше да се изиска мнозинство от две трети, но ако бяхме приложили мнозинство от две трети, нямаше никога да започнем преговори по шесто пакета. трябваше в такъв случай да се премине към второ четене. Ние имахме много малко мнозинство от 6 гласа, когато внесохме текста в пленарната зала. Мисля, че изискването за мнозинство от две трети в парламентарната комисия не е много добра идея специалните мнозинства имат своето място в рамките на процедурата по второ четене в пленарната зала. С удоволствие ще слушам и това, което ще кажете и вие. Внесено е предложение от господин Гуалтиер за започването на преговори. Той предлага решението за започване на преговори текстът на решението да бъде преведен и разпространен сред всички членове. Но не мисля, че това е необходимо, тъй като това решение се обявява в съобщенията на председателя. По-късно може официално да се проведе гласуване, но като цяло процедурата е устна Комисията трябва да има възможност да информира за актуалните промени в рамките на тристранните консултации. Приложихме тази процедура по време на разискванията за 6 пакета. Редовно информирахме за хода на преговорите. В случая тази информация бе предоставена от докладчиците. Така се създаваше обща представа за разискванията, които се водеха. Предлага се също така решението за започване на преговори да бъде внесено в пленарна зала. Трябва да вземем предвид, че случая става дума не само за нашата комисия, но и за всички парламентарни комисии. Това може да се направи по искане на една политическа група или най-малко 40 членове на парламента. Това отразява обичайната процедура, по която нещо се внася в пленарната зала. Аз предложих това предложение да е подкрепено от две политически групи или поне 40 членове на парламента, защото не искам едни и същи политически групи постоянно да внасят въпроси в пленарна зала. Трябва да се даде възможност на всички да участват. Има изискване една десета от членовете на дадена група, представляващи поне на дадена комисия, представляващи поне две политически групи, да могат да сезират съвета на председателите на комисии. Тази процедура се предвижда, когато дадени членове искат да отнесат въпроса на по-високо ниво. Що се отнася до състава на преговарящия екип, предлагам да се отрази действащата по настоящен процедура. Той да включва председателя, докладчика и докладчиците в сянка. Председателят формално ще бъде председател, ръководител на преговарящия екип и той ще насочва неговата работа. Това правя аз по отношение на делегираните актове, например. Така се опитвам да отделя между институционалните битки от въпроси, които са наистина по същество. Докладчикът пък поема водеща роля по отношение на преговорния мандат. Трябва да се даде възможност на всички политически групи да присъстват. Може да се предвиди и възможност за заместници, ако, например, някой докладчик в сянка не може да присъства. При определени обстоятелства Преговарящият екип може да бъде разширен. Вече сме действали така по отношение на шесто пакета. Тогава дадохме възможност на всички координатори да присъстват, защото щетохме това за необходимо. С това не искам да кажа, че по всички теми трябва да има възможност за присъствие на координаторите. Не, по някои теми не би ни се искало те да присъстват. Но ако обстоятелствата го изискват, може да има такава възможност. И последната точка засяга разпространението на документи, свързани с тристранните разговори. Това са документи с по 4 колони. Основният въпрос е дали актуализираните документи и неофициалните документи и следва действително да се вземат предвид с какво предизвестие искаме да ни се предоставят. Аз предложих срок от 24 часа преди това. Господин Гуалтиери предлага 48 часа. Разбира се, трябва да ни се даде достатъчно време, за да се запознаем с тези документи. Но като се има предвид, че текат понякога по няколко тристранни разговора едновременно, не знам дали тези 48 часа ще са ни достатъчни. Изготвени са няколко компромиса, които не отразяват всички предложения. Когато се внасят много дълги изменения, мисля, че е добре да проведем разделно гласуване по тях. Ще проявя колкото се може по-голяма гъвкавост. Ще се опитаме да гласуваме по някои изменения, които изразяват волята на цялата ни комисия. Не се спрях върху две неща в първия си компромисен вариант. Едното е свързано с започването на преговори и по-точно с предложението за това да е необходимо мнозинство от две трети. Обясних ви защо съм против това. Можем да проведем отделно гласуване по това предложение, ако повечето от вас желаят. И другото нещо, което не съм отразила в първия си компромисен вариант, е предложение, което ограничава ролята на председателя на комисията. Председателят на комисията много често по подразбиране е докладчик. В момента аз по подразбиране съм докладчик по триалога и 2010. Ако по подразбиране тази функция се падне на председателя, то ще трябва да допуснем, че той проявява отговорност. В преговарящия екип така или иначе присъстват представители на всички политически групи. А що се отнася до функцията докладчик в сянка, трябва да подходим много внимателно. Имам предвид малките групи спрямо големите групи. Аз не съм от една от най-големите групи и за това трябва да си поема своята част от работата. И може би по-малките групи също ще са на това мнение. А що се отнася до междуинституционалните битки, то същинският председател, в случая аз, може би е по-добре да поеме отговорността. и би ми се искало аз да участвам в тези битки в качеството си на председател. И това не би било зле, като се има предвид, например, как върви работата по директивата за капиталовите изисквания. Не мисля, че трябва да има разлика между нас и другите парламентарни комисии. В другите парламентарни комисии е нещо обичайно основни политически досиета да се вменяват на председателя. Той да поема отговорността за тях. Има и някои комисии, които дори дават единствено право на своя председател да се изказва по време на тристранните разговори. В нашата комисия няма такова строго правило. Така че никой не може да ни обвини в недемократичност. Мисля, че с това обсъдих всички основни въпроси. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Жан Пол от името на НП. Ако, разбира се, желая да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Аз не съм... Не, не можах да прочета компромисните изменения. Не съм ги получил. Може, проблема е мой. Но в а, точка номер 5 аз лично се противопоставам на измененията на господин Гуалтиери. Знам, че е юрист, но аз не смятам, че правото трябва да бъде пречка за да вървиме напред. Колкото до изменението на господин Клюте, смятам, че то е приемливо. Що се отнася до проблема, свързан с председателя на комисията, също става дума за изменение номер 14 на господин Клут. Сега парламента има, функционира по малко по-особен начин. Аз в никакъв случай не, а, нямам нещо против вас или това не се отнася специално за вас, но не винаги председателите на комисиите биват преизбирани. Системата е такава, че комисиите се разпределят между различните политически групи Подобна методология се прилага от всичките политически групи, така че аз не коментирам това, но председателя на комисията е в малко по-особено положение. Той е а, един. Той е представител, но същевременно често а, говори от името на комисията, без да изразява а, мнението и възгледите на мнозинството. Сега, естествено, в момента не можем да променяме нещата и аз в никакъв случай не призовавам към революционни действия, но просто смятам, че предвид всичко това, председателят на комисията трябва да бъде е, абсолютно безпристрастен. А, и да има наистина малко по-добро разпределение на докладите и сред малките политически групи. Но ето, например, в комисията ИТРЕ също имаше такива проблеми. Сега не, не, не, не искам да коментирам това, че вие сте докладчик, предвид, че никой друг, никаква, никоя друга политическа група не е а, при, при, предявила желание да поеме този доклад. Сега, а, що се отнася до изразяването на позицията, както казах, в, в какъв случай не искаме да поставяме под, не искам да поставям под въпрос а, а позицията на председателя. Знаете, че англосаксонците много обичат да говорят за конфликт на интереси. Ето, знаете, в, и във Франция щеше да има конфликт на интереси, може би, ако е, бившата приятелка на президента на републиката беше избрана за е, председател на Народното събрание, но въпрос е, се реши още вчера, тя просто не беше преизбрана. Но Та това имам предвид, че в името на прозрачността аз се, се придържам към моите позиции. Не виждам някой друг желаещ да вземе думата. Свен? Yes, so... Да. Съвсем накратко. Благодаря за компромисните ви изменения. След последния обмен на становища по въпроса, решихме да, нав... да не навлизаме в темата какво е необходимото мнозинство за повторно внасене на а, предложение или е, за е, разискване чрез преки преговори. Разликите между две трети и мнозинство е, са по-скоро предмет на философски е, разисквания. Е, от гледна точка на легитимност, две трети може би е по-добре, е, иначе мнозинство може би е по-добре, е, но все пак това не е възловият въпрос. Мисля, че вашите компромисни предложения са уравновесени. Извън това, във връзка с разпространението на материалите, е, тема и на е, изменение 14 на Юрген, Жан Пол току-що го спомена, трябва да кажа, че ако е, всички членове на комисията е, или всички групи получават е, всички е, материали от тристранните срещи, сме се доближили много до разпространение онлайн, както на координаторското заседание бе разисквано. Ораторът прекъсва и казва да. Всички е, превеждам от немски, е, както го е написал Юрген. Е, в изменение 14, внесено от Юрген, което ти току-що похвали, се гласи следното. Всички писмени проектотекстове и неофициални документи, които се разглеждат в рамките на тристранните разговори, се предоставят на парламентарната комисия. Възможно е това да се направи и чрез политическите групи. Добре, но това предполага документите да се предоставят на всички. Току-що разбрах от френски, че си се изказал одобрително за изменение 14 на Юрген. Но явно номерата се различават. Пред мен е изменение 14, внесено от пастор Юрген Култе. Явно има недоразумение. За това ще си замълча. Проблемът за това, кои документи от три странни разговори и срещи между докладчици в сянка следва да се разпространяват и до кого е принципен въпрос. Мога да ви дам един пример. Получих от една държава членка проекто Компромис, още преди да съм го получил в качеството си на докладчик в Сянка. Мисля, че въпроса за това какво, кога и на кого се предоставя като документи трябва да се обсъди на срещата на координаторите. Иначе искам да ти благодаря за извършената работа. До този момент, според мен, всичко е наред. И ти трябваше да влезеш в ролята на докладчик, тъй като никой друг не искаше да поеме тази роля. Ще направим всичко възможно да присъстваме на следващото заседание на координаторите. Много благодаря. Искам да изясня нещо. Изменение 14 на Юрген има 7 абзаца. Мисля, че Жан Пол имаше предвид алинея 2. А, докато вие говорихте алине... за алинея 4. Или във всеки случай някой от другите абзаци. А, имам два въпроса. Наистина, преди малко, когато говорих за изменение 14, имах предвид точно така, както казвате, или не, или абзац е втори. Но когато нашият приятел Свен говори за разпространението на документите, той имаше предвид раздаването на всички членове, докато в линия четвърта се визира само екипът за преговори. Yes, I mean, it, Председателят. Да. След което се казва, се предоставят според нуждата на групата. Мисля, че въпросът е, а, колко широко да е разпространението на документите си заслужава обсъждането. Аз по-скоро бих била открита, вместо склонна към а, е, така стеснителност, но във всеки случай Юрген а, е, е внесъл това изменение и за това му давам думата. Ich, ich möchte äh, anfangen äh, und, und ganz kurz eine Anmerkung machen zu dem. Съвсем накратко ще взема отношение по това, което каза Свен, а именно, че е получил предложение за компромис от държава членка. Това е съвсем друг въпрос. Докато работех по доклада, лобисти се свързаха с моите сътрудници, които настояваха за компромиси. Моите сътрудници не реагираха, не се отзоваха на молбата на лобистите да им изпратят текстовете на компромисите. Казах на сътрудниците си, че нищо не бива да излиза от тук, преди да е било предоставено на членовете на съответната парламентарна комисия. Мисля, че това е един принципен въпрос. Парламентаристите са тук, тъй като са били избрани да изпълняват тази функция и те трябва да са първите, които трябва да получат документите. Но комисията трябва да бъде информирана за това, което е предприял преговарящия екип по време на тристранните разговори. Разбира се, не бива да се предоставят документи на прекалено много колеги, но все пак трябва да се предоставят на съответната парламентарна комисия, за да знае тя какво става по време на тристранните разговори. А по въпроса за изтичането на информация от тук, за предоставянето на документи на трети страни извън парламента, то парламентаристите имат задължение да спазват правилата за поверителност. Но това, разбира се, не е лесно, като се имат предвид новите средства за комуникация, като Twitter и Facebook. Компромисите, които е предложила Шарен, според мен като цяло са приемливи. Абзаца, за който говори Жан Пол, според мен трябва по-категорично да бъде застъпен в текста. Трябва да се наблегне на неутралната ръководна функция. Шаран изпълнява тази функция, тъй като това е нейният британски стил, но това не винаги се прилага. Затова според мен би било добре по-категорично да се формулира неутралната позиция, особено когато има конфликти. Дали срокът да бъде 24 или 48 часа, аз бих предпочел да е 24 часа, тъй като ако е 48 часа, няма да насмогнем като се има предвид колко често се провеждат тристранни разговори. По въпроса за мнозинството от две трети, мисля, че това е един прекалено висок прак. Съгласен съм с Шаран, че трябва да се задоволим с обикновено мнозинство. Имаме достатъчно време да обсъдим курса си тук в комисията. Още нещо. по което и Шаран се изказа, във връзка с председателя на комисията. Разбираемо е това, което каза Шаран, например, че има проблеми и с заместник-председателя, но мисля, че е добре тази функция да се вмени, например, на няколко от преговарящия екип. Трябва да има някакво правило. Например, да бъде заместник председателя, ако групата е прекалено малка. Um, Много благодаря. Томас Ман и Уте Буман искат да се изкажат. Тиери не е тук, но не сме имали оратор от социалистите, за това може би Уго буман да вземе думата първи. Преводачите трябва да се тръгнат скоро. Благодаря, Шаран. Аз не отговарям за този доклад в нашата група, но ще се изкажа от името на докладчика в Сянка. Докладчикът в Сянка приема предложените компромиси, те отговарят и на неговата позиция. Сигурен съм, че ще се зарадва на похвалата, която изказа Жан-Пол Гозес. Ще му я предам. Като цяло, според нас няма проблеми. Томас. Благодаря, Шаран. Тъй като нямаме много време, три кратки коментара. Първо, изменение 14. Става дума за петия му абзац предоставянето на писмени проекто документи и неофициални документи. Както всички и нас, и аз съм за прозрачност. Но онези, на които са вменени ръководни функции, трябва да ги изпълняват. Тоест, трябва да гарантират доверие. Трябва да се доверим всъщност на онези, на които сме поверили ръководството. Срокът от 24 часа категорично за съм. Един срок от 48 часа е прекалено дълъг. Съгласен съм с Юрген Клуте. Още нещо важно за мен, именно заместниците. Има си заместник-председатели и те би трябвало да поемат функцията на заместници. Не бива да се прилага ротационния принцип. Мисля, че трябва да поговорим с Вернер Лангер за предложеното от него мнозинство от две трети. Преди да се вземе решение, разбира се, трябва да се сформира голямо мнозинство, но едно мнозинство от две трети, според мен, е прекалено високо изискване. Сега преводът ще спре. Свен, съвсем накратко. Аз така ли иначе предполагам да работя на английски, дори той да не е много добър, както и да е. Коментирам това, което вие казахте. Simple. Either the documents are fully internal in the negotiation team or they are fully public. Something in between is difficult. At the moment, we are having a situation. They are distributed to some privileged uh, actors –